Bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Здравейте, скъпи колеги. Здравейте и добре дошли. Започваме. Вземете местата си и го направете тихо, за да можем да започнем. We got an interesting joint meeting Имаме интересно съвместно заседание. Веднага след приемането на дневния ред. Но в дневния ред искам да кажа, че ще направим следното изменение. Приемане на препоръките на координаторите. Вие разполагате с тях. Не виждам възражения. Следователно приемаме. На заседанието на координаторите на 6 ноември се реши, че следващото заседание на комисията Либе е в Страсбург на 25 ноември това съвпада по време с пленарното заседание. Езиковите профили, всички езици са осигурени, освен ирландски, латвийски и малтийски. Сега преминаваме напред. За да започнем с първата точка, ще проведем съвместен дебат с подкомисията по правата на човека, ДРА и делегацията за отношения с страните от Магри, Магреб по положението на мигрантите в Либия. Първо ще чуем представенето на господин Поповски, който е заместник-председател на ГД политика за съседство и преговори за разширяване. Ще чуем и госпожа Грао от СВД. Този съвместен дебат е организиран, както казах, с членове на подкомисията по правата на човека. Искам да кажа добре дошла на председателката госпожа Мария Рена и да кажа добре дошъл на господин Коцолино, който оглавява делегацията за отношения с страни от Магреба. Но предполагам, че господин Коцолино ще дойде на трибуната малко по-късно. Имаме две групи от изказвания. Първата се отнася до положението на мигрантите в Либия и общото положение в страната, а втората група ще разгледа положението на мигрантите в приемните центрове на Либия и мигрантите, които са върнати от либийската брегова охрана, възможните решения за тяхното несигурно положение – Имаме също така представители на Международната организация по миграцията, Лекари без граници, ВКБОН, но преди да започнем, ще дам думата на госпожа Мария Арена и господин Коцолино, ако дойде на време, също ще получи думата. Госпожо Арена, благодаря. На първо място искам да благодаря на комисия Либе за това, че покани нашата подкомисия по правата на човека да участваме в това заседание. Това продължава добрата традиция на сътрудничество между нашите комисии. По време на предходния мандат ние работихме заедно по пакта на ООН за миграцията, заедно с комисаря по развитието, и мисля, че така можем по-добре да подходим към миграционните проблеми. Трябва да продължим да работим заедно, да извършваме демократичен контрол в Европейския съюз по най-важните въпроси. Нека напомня, че след няколко седмици нашата комисия ще бъде в Женева за обсъждането на глобалния пакт за бежанците, както беше решено на срещата на върха в Маракеш един от приоритетите по тази сложна тематика, която заслужава хоризонтален подход. Много е важно да зачитаме правата на човека, правата да не бъдеш върнат, правата да поискаш обежище, да ти предоставят грижи. Това са неизменни човешки права. Каквито и да са обстоятелствата довели до миграцията, това си остават въпроси на правата. Ние смятаме, че условията за хората в Либия по-настоящем са абсолютно неприемливи. И международните организации, самите мигранти го казват. Една делегация от нашата комисия успя да се срещне с тях в Рим през март тази година. Освен това сме имали възможност по време на предходния мандат на 16 март 2016 година да направим равносметка на работата на хуманитарните организации на място, най-вече лекари без граница. Днес ще говорим за настоящото положение. Много е сложна ситуацията. Не можем само да работим по пристигането на мигрантите, ние трябва да работим и по условията в страните по происход и транзитно преминаване. Преди два дни в Руанда се отвори възможността за прием на 500 бежанци, които в момента се намират в Либия. Следователно, Руанда е страна, с която трябва да работим за приема на мигранти. Политическият диалог, включително и на парламентарно ниво, партньорствата с Южното и Източно Средиземноморие са много важни. Също така, Знаем, че не го ли направим, опасностите са много по-големи. Надявам се тази сутрин да стигнем до оперативни решения за всички европейски институции. Знаем, че ние сме свършили работата си и очакваме и от комисията и съвета да напреднат. Трябва да се работи по, на хуманитарния, дипломатическия фронт, за да се реши проблема с миграцията. Благодаря, Мария. Имайте предвид, че за тази точка бяха предвидени 2 часа и половина до 11.30, но тук имаме две групи от изказвания. За това имайте предвид, че всеки ще използва за изказването си максимум 10 минути, след което ще предоставим времето на колегите за дискусия, като започваме от координаторите. Всеки, който проявява интерес, нека да го покаже чрез дигане на карта, след което ще преминем към втората група. Започваме с първата група. Господин Поповски, който представлява Геденир и госпожа Грау. Господин Поповски, разполагате с 10 минути, след което ще чуем госпожа Грал, координаторите и да се надяваме ще има време и за дискусия. Благодаря ви, господин председател. Положението в Либия продължава да ни притеснява. През април имаше сблъсъци между либийците и мигрантите. Около 300 хиляди са вътрешно разселените, не само мигранти, те са голяма част от групата, но и вътрешно разселени либийци, които не бива да забравяме. През последните две седмици имаше още повече сблъсъци в южната част на Триполи. Ние се опитваме да договорим прекратяване на огъня, но наистина това е сложна хуманитарна обстановка, хуманитарно бедствие. Много е важно да намерим устойчиво решение на предизвикателството миграция. Затова и работим с много от европейските държави членки. Много сме притеснени от е, непрекъснатото погазване на правата на човека, от положението на мигрантите и бежанците в Либия, особено тези 4400, които са в центрове за задържане. Повечето ни проекти се изпълняват заедно с агенции на ООН и НПО на място, е, въпреки трудните обстоятелства. Ние отчитаме колко е сложен контекста, в който работим, но без нашите усилия положението щеше да е далеч по-лошо. Освен това, непрекъснато наблюдаваме развитието и излизаме с инициативи, за да помогнем на най-уязвимите. Нашият ангажимент е огромен. 19 милиона като двустранна помощ, 367 милиона – мобилизирани по Фонда за спешност за Африка. Това е доста солидна сума за Либия, около половината от доверителния фонд на Европейския съюз за Африка. Около 160 милиона са заделени за мерки за закрила, уязвими групи като жени, деца, непридружавани малолетни жертви на сексуалния трафик. Ние предоставяме пряко подпомагане, психологическа помощ, Освен това имаме три странна група заедно с Африканския съюз и ООН. Целта е да се работи най-вече по закрилата, да се евакуират над 5000 лица, които имат нужда от международна закрила. Тук работим заедно с ВКБ ООН. Заедно с Международната организация по миграция сме организирали доброволни връщания на над 50 000 мигранти от Либия към страните по происход. Надяваме се цифрата да се увеличи. През декември ще бъдат представени идеи за по-нататъчни действия. И се надявам, че нашата комисия ще го одобри. Също времено Върховният представител Могерини и комисаря Аврамополос насърчиха държавите членки да увеличат усилията си и да ускорят процедурите по презаселване. По механизма, който е одобрен от Европейския съюз. Ако това не се направи, системата ще бъде блокирана. Освен това, ние помагаме на вътрешно разселените, които вече споменах. Предоставяме продукти от нехранителен тип, здраво, здравни услуги, чрез ЮНИЦЕФ Предоставяме образование извинете, и на децата от вътрешно разселени семейства. Също така и настаняване в Триполи. Тъй като за нас е важно миграционните общности да развият по-голяма устойчивост, ние се опитваме да помагаме на местното население, което е техен домакин. Като подпомагаме болниците, училищата, електроснабдителните предприятия, така искаме да направим самите местни общности по-силни. Така мнозина имат достъп до услуги, необходими за всеки дневието. Ние помагаме и на младите предприемачи чрез обучения подобряваме и операциите за издирване и спасяване. Борбата с трафика на хора си остава водещ приоритет. Като тук обученията заедно с либийците са свързани и с мерки срещу трафика на хора по суша. Продължаваме да насърчаваме либийското правителство да подобри мерките за мигрантите да се въведе и регистрационна система на местата, където те слизат на сушата. За жалост, такава система няма. Тези хора биват спасявани в морето, след това се връщат на сушата, но от тях не остава следа. И е много трудно да заставим либийските власти да поемат някакъв контрол. Така че за нас е важна закрилата, стабилизирането на местните общности и управлението на границите. Искаме и да сложим край на тази система за произволни задържания в Либия. Мигрантите, които искат да се върнат от дома, би трябвало да могат да го направят и да има безопасни пътища, както и международна закрила. Хубаво е, че либийското правителство обяви намерение да закрие центровете за задържане, но проблемите си остават, както в лагерата Джура. Ние подкрепихме не да създадат преходно безопасно място. Като това място не е предназначено за подобни цели, но ще трябва да се използва. Колегата ще ви разкаже повече за него. Ние, разбира се, нямаме пряк достъп заради ограниченията по съображения на сигурност. Благодаря и че се съобразихте с времето си, госпожо Гра, от името на СВД. Заповядайте. All right. Um, thank you very much. I will... Много ви благодаря. Аз ще се опитам да спазя отделеното ми време за изказване. Както каза господин Поповски, положението в Либия продължава да е доста трудно и сложно. Намирането на дългосрочно решение на предизвикателства, свързани с сигурността и управлението в Либия, продължава да е основната ни цел за намиране на дългосрочно решение на кризата в страната, което разбира се ще има и положително въздействие върху миграционните предизвикателства за страната. За нас е по-важно от всякога да насърчавам, да подкрепяме усилията полагани в рамките на ООН за намиране на политическо решение на кризата, която, както знаете, дестабилизира целият регион. Продължаваме да работим по всички тези аспекти. Някои от тях вече ви бяха споменати от господин Попов Поповски. Опитваме се да подобрим положението на мигрантите в Либия. Освен това, успяхме да мобилизираме над 100 милиона за подпомагане на здравеопазването, образованието, гражданското общество и дейностите, свързани с стабилизация и възстановяване. Както знаете, от началото на конфликта на сам хуманитарната помощ в страната също значително се засили. Въпреки това, възможностите ни да постигнем резултати на място бяха възпрепятствани от продължаващият конфликт. Правителството продължава да ограничава достъпа ни по съображения с, за сигурността и също така има и сериозни проблеми с предоставяне на основните обществени услуги. Освен мигрантите, които спомена господин Поповски, има още около 650 хиляди мигранти на третата на страната, от които 400 хиляди се намират в лагерите в ужасяващи условия. В този контекст положението на мигрантите и беженците в Либия продължава да е много сериозен проблем и бомбардировките на центъра в Танжура показва и колко е в колко изюмно положение се намират тези хора в страната. Опитваме се да подобрим положението по няколко начин причина на първо място е чрез спасяване на живота, защитаване на най-уязвимите и борба с трафика на хора в подкрепа на либийското население и на вътрешно разселените ли са и се случаваме върху м, приемащите общности и стабилизацията. Това са водещите аспекти на нашия подход. В рамките на тристранната група за работа между ООН, Европейския съюз и Африканския съюз се опитваме да изградим нов модел за подпомагане на мигрантите, съгласно принципата за споделена отговорност между ЕС, Африкански съюз и ООН. И както каза господин Поповски, около 50 000 мигранти бяха върнати в страници по, по происход от, Международната организация по миграцията, а над 100 000 над 5000 бяха евакуирани от ВКБ на ООН. ВКБ на ООН и Международната организация за миграцията работи много активно на място с подкрепа на Африканския съюз. Беше създаден преходният механи... механизъм вредни обстоятелства в... за Руанда и Нигер и той е част от тази тристранна коалиция, която работи на място. Но тези мерки не са достатъчни. Трябва да продължим с усилията, включително и за преместване на мигр... и презаселване на мигрантите. И комисарят Аврамополос призова държавите членки да ускорят усилията за презаселване, както номинат, които се намират в Либия, така и хората, които се намират в Нигер в рамките на преходният програма след а, с, а, бомбардировките беше следната на работна група от Постажура, в а, която има различни участници от страна на държавите членки на Европейския съюз, а, както и от, комисар, от а, офиса на комисаря по правата на човека на ООН и а, Африканския съюз. Целта е да се намери някакво решение за мигрантите, които бяха разположени в лагера на жура и в момента се търсят альтернативи на настоящата система за задържане, включително и чрез създаване на система от центрове за настояване, като все още има, трябва да бъде постигнати напредък в това отношение. Няколко думи за борбата с трафика на хора и каналджийството. Операция София значително допринесе за това и допринесе за подобряване на състоянието в Централното Средиземноморие по този начин са спасени над 45 000 бестващи души в Средоземно море и помага слово в обучението на Либийската брегова охрана и по-късно днес ще чуете малко повече по темата. Също така мисията за контрол на границите продължава да е активна в Либия и продължава да оказва подкрепа в областта на контрола на външните граници и правоприлагането в страната. По принцип тази мисия би трябвало да помогне в борбата с трафика на хора и тя ще продължи да е активна в, различен, в различни места в Либия със сътрудничество на компетентните органи. Продължаваме да работим в тази насока, но това са само малки стъпки в рамките на един, на един много сложен контекст в страната. бяха прияти редица важни законодателни проекта в Либия, който се държеше на нашия ангажимент и ангажимент на местните ни партньори. Но разбира се, това не е достатъчно. Трябва да подобрим усилите за подобряване на положението на мигрантите. Основното предизвикателство пред нас е намиране на по-дългосрочни решения за Либия, за по-добра закрива на мигрантите и беженците и система за прием на мобите за убежище съгласно международното право. Заедно с партньорите ни ще продължим да работим целенасочено за постигане на тези тези дългосрочни цели и разбира се, това ще бъде сред основните цели на бъдещият върховен представител за външните работи. Благодаря ви. Както вече казах, сега ще чуем първият тур на изказвания от страна на координаторите, след като чухме и двете презентации. Двамата от гостите ни се придърж... успяха да спазят времето за изказване. Ще започнем с координаторите на комисията Липе, след което ще чуем и координаторите на комисията Дроа. Започваме с Липе. Разбирам, че от НП думата ще вземе господин Костър. No, I, uh, excuse me. I, I, I, no, no, excuse me, excuse me. Yes, yes, yes. I, excuse me. Yes, yes. I got, I got a, a list here, but it's the, the list raising cards or hands. So the... Това беше списъка на поискалите изказване на думата. Сега давам думата на госпожа Мецола, която обаче не е тук. Но госпожа Зипел е тук от името на Силистите демократите, така че вие получавате думата първа. Благодаря, господин председател, благодаря и за двете изложения. Всички ще се съгласите с мен. За съжаление, Ливия продължава да е провалила се държава, но се полагат усилия за подобряване на положението както за гражданите на Ливия, така и за мигрантите, които се намират на територията на страната. При след това, след като чух всички е, особености на тъй наречената трудно положение, не мислите ли, че не е добра идея да се връщат е, мигрантите в Либия с помощта на либийските власти. Съгласни също така, че нямаме никаква идея за това какво се случва с хората, които връщаме в Либия в момента, в който те бъдат върнати на близки брак. И ако не, и ако не сте съгласни с това, можете ли да ни опишете как точно комисията и Frontex или който и да е било от наша страна контролира какво точно се случва с хората върнати в Либия. И ако не можете да ни дадете тази информация, не смятате ли, че е крайно време да престанем да връщаме хората в Либия? Благодаря ви. И аз ви благодаря. От името на Renew Sophie Intveld. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисията и на Европейската служба за мъжна дейност за направените изложения. И слушах господин Поповски, който качестви изположението като сложно хуманитарно бедствие – и бих искала да се присъединя към въпроса на колегата Биргит Сипел. Ако говорим за сложно хуманитарно бедствие, защо смята, че е добра идея да връщаме хората обратно в Либия? В момента тече съдебно производство срещу е, Италия, ако не се лъжа, от редица непросни организации и Техният довод е, че някой от германска страна описа положението в лагерите в Ливия като концентрационни лагери. И дори ако изпращаме пари, се опитаме да, оправя, да подобрим положението, това е просто невъзможно. Никой не може да подобри положението в един концентрационен лагер. Тези лагери чисти просто трябва да бъдат затворени. Така че бих искала да знам какво правите, за да сложите край на този метод за задържане. Какво правите за затварянето на лагерите? Някои от лагерите очевидно са били затворени от властите и е, както искате да ги наречете. Но колко човека са освободени, къде се намират те в момента, какво се става с тях и какво е положението в Нигера? Тези хора очевидно са били евакуирани, изпратени в Нигер, но там се оказват блокирани. тук стигаме до ролята на държавите членки, които винаги настояват за връщане на мигрантите, след което обещават да поемат определен брой в рамките на програмата за презаселване. Колко точно от тези презаселвания са осъществени? Колко точно хора са били преместени в рамките на тази програма? Може ли да дадете разбивка за всяка държава членка? И накрая, винаги е, говорим за нуждата да премахнем е, дейността на трафикантите на хора, не ми се струва, че те продължават а, да се радват на пълна безнаказаност. Смятате ли, че може наистина да окачествите усилията като успех? Госпожа Стрик от името на Зелените, благодаря и на двама ви за изложенията. Всъщност разполагаме с много сведения за това какво е положението в Либия и това, което ни описват свидетелите е ужасяващо. Вчера Международната комисия на юристите предложи, извинете, представи доклада си за Либия и тяхният доклад също е шокиращ. Няма никакъв контрол, има пълна безнаказаност за трафикантите и другите престъпници никаква възможност за местното население или за мигрантите да потърсят съдебна помощ. Така че въпросът ми е какво смятате, че може да се направи в рамките на, меж... на Международния наказателен съд, например. Казва, че трябва да се промени, да се покаже подкрепа. Да, но защо инвестирате само в а, обучение на либийските органи, а не в друг вид подкрепа? И а, не смятате ли, че трябва да се увърже изискването за връщане на мигрантите в Либия с гарантиране на тяхната безопасност? Знаем, че тези хора се задържат в ужасяващи обстоятелно условия и то не само в самите центрове за извън тях. Либия не е сигурна държава, така че не би трябвало да се въздържаме от всякакъв вид подкрепа за либийската бъгова охрана, за да не се върнат мигрантите в тези означаващи условия и до каква степен ние носим отговорност за тези хора, когато те се върнат в тези центрове за задържане с наша подкрепа. И също така бих искал да чуя кои са центровете затворени към момента. Говорите за альтернативи на центровете за задържане. Какви истински альтернативи могат да съществуват в очите на СВД и Европейската комисия, предвид общото положение в Либия и как смята да окръжи Европейската комисия през заселването на мигрантите, които в момента са блокирани в Руанда и в Нигер. И също така, относно операция София беше изтекче информация, че има възможност за връзка само он, с онлайн чатове. И това се предполага, че е мониторинг за случващото се на място, но това не е ефикасна система, така че се питам какво може да направим, за да подобрим наблюдението и също така да се гарантира, че това наблюдение е по-прозрачно за а, хората отвън. От Движна демокрация госпожа Тардино има думата. Oh, yes. Тук съм, господин председател. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложенията. Всички тук в унисон твърдят, че онова, което Европейският съюз твърди, че е направил, не е достатъчно. Въпреки различните ни идеологии, всички можем да се обединим около това, че не е бил решен проблемът с миграционните потоци. Говорим за центровете в Либия, окачествявайки ги като центрове за задържане. Трябва да се гарантират преди всичко гражданските права на лицата, но издирвателно-спасителните операции в Средиземноморието, според нас, не могат да бъдат решението. Не можем да продължаваме да даваме възможности за нахлуване на нашия континент. Гражданите ясно се обявиха против това. Поради това настояваме за това да се намерят решения. Всички наши гости изложиха проблемите, изложиха фактите, но и ние сме наясно с проблемите и фактите. Въпреки това нямаме идея за решаването на проблемите. Настояваме за стабилизирането на положението в Либия Либия се намира на един огромен континент, африканския континент. В страната трябва да бъдат намерени ясни решения по мирен път, при това трайни такива. Господин Прокачини от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Преди всичко, Нека припомня как започна всичко, тъй като нерядко забравяме за това как започна всичко това. Всичко започна с едностранна военна намеса от страна на Франция в Либия, без да е имало дебати тук в парламента, без да е имало дебати където и да е било. И това говори за неспособността на Европейския съюз да прояви единение по важни въпроси, като например външната политика. Така започнаха нещата през 2011 година. Ясни са, видни са последиците от това начало за всички нас. Последиците са хуманитарна катастрофа. В момента в Либия има власти. Европейският съюз трябва най-накрая да предприеме съгласувани действия, да квалифицира тези органи в Либия като легитимни или не. Ако ги квалифицираме като легитимни, то и бреговата охрана, действаща от тяхно име, също е легитимна. Тоест, Европейският съюз не може да прилага тъй наречения принцип на санитарния кордон спрямо длъжностните лица, от бреговата охрана на Либия. Но за целта първо трябва да сме наясно дали тя за нас е легитимна или не. Същото въжи и за приемателните центрове. Няма съмнение за това, че там положението е изключително тежко от хуманитарна гледна точка. Но и по отношение на тези центрове, ако признаем за легитимна властта в Либия, поне компетентните органи в Триполи, то Европейският съюз ще трябва да присъства по-силно в страната със своите официални структури в приемателните центрове. Не бива да се отказваме от външната политика на Европейския съюз. Какво е положението в момента? Като че Както обикновено, Европейският съюз изразява единно загриженост по не толкова важни въпроси, а по въпроси, по които трябва да проявим единение и да действаме единно, сме разделени, не сме в състояние единодушно да вземем решение за излизане от ситуацията. It'll be a, it'll be a... Благодаря. Сега би трябвало да дам думата на представителя на ГУЕ, Клеер Дейли. Благодаря, господин председател. Потресаващо е разминаването между думите на гостите ни днес и действията на Европейския съюз по места. Знаем, че положението в Либия е варварщина, меко казано – постоянно изразяваме загриженост във връзка с продължаващите нарушения на права на човека в центровете за задържането. Но Европейският съюз е главното действащо лице, що се отнася до връщането на хората в центровете за задържане. Европейските военно-морски ресурси пък дават възможност за залавянето на хора в открито море и връщането им обратно в ръцете на рабовладелци и трафиканти на хора. Ужасяващо, отвратително е лицемерието, което проявяваме. Проявяваме го постоянно. Държавите членки, освен това, имат своя принос за политическата криза в Либия, за която не сме способни в момента да намерим решение. Скандално е всичко това. Къде са били евакуирани въпросните 5000 души? Това е първият ми въпрос. 50-те хиляди доброволно завърнали се, от кои държави са? Къде са се завърнали? Въпрос към СВД. Ще извършите ли междинен преглед на Европейския доверителен фонд за Либия? Говореше се за такъв междинен преглед. Ако го направите, ще предоставите ли резултатите от него на Европейския парламент? Ще участват ли и НПО в междинния преглед? Крайно време е да започнем да поемаме отговорност за действията си. Няма никакъв смисъл от думите ви, ако сте наясно, че носите отговорност за онова, което се случва по места. Благодаря. В този пръв, първи кръг от изказвания ще участват и координаторите на подкомисията по правата на човека. Колегите Визелер Лима и Лопес не са тук. Изабел Сантос също не е тук, като че ли. Искате ли да представлявате координатора на социалистите и демократите? Имате думата, госпожа Арена. Благодаря от от името на групата на социалистите и демократите имаме въпроси по правата във връзка с казаното току-що. Първо, се радвам на това, което каза госпожа Зипел. Либия не е безопасна страна. Като говорим за правата на човека, трябва винаги да изискваме тяхното зачитане и в мигрът, групата от мигранти. Вие говорихте за Нижер и Руанда като страни партньори. Интересуват ме какви са условията за прием, които ще бъдат гарантирани чрез това споразумение, как се сравняват с условията в Либия и кой ще ги премести мигрантите. Интересуват ме, както казах, условията. Ние посетихме един искахме да посетим един център за прием в Руанда, но това се оказа невъзможно и не успяхме. Също времено има страни, всички страни от Сахел, които са жертва на нестабилността в Либия и имат обща граница с Либия. Какво се прави, като се има предвид дестабилизирането на Чад, Мали и така нататък, което води до преместване на големи групи от населението? Как се отчитат тези ситуации, за да се предотврати вътрешна миграция, която може да доведе до един нов поток от мигранти. Как овладявате последиците от дестабилизирането на Либия? Благодаря, госпожо Арена, от името на Обнови Европа. Ирина Фумвизе, ако е в залата. Флор? Yes. В залата ли сте? можете да вземете думата, ако желаете, в качеството си на координатор под Комисията по правата на човек. Господин Нарт предстои да се изкаже по време на втория кръг от изказвания след координаторите. Ако искате да се изкажете сега, имате правото. Съгласна съм с онова, което каза Софи Интфелд. Ясно е, че в момента не бива да се приемат връщания към Либия, от която и да е страна. В момента Либия не е безопасно място. Днес това стана повече от ясно. And now, for Greens, it'll be Hannah Northman. Не е тук координаторката на Зелените. Мерси, шер колеги. Скъпи колеги, благодаря ви. На 3 юни беше внесена жалба в Международния хранен съд срещу Европейския съюз, отговорността на Европейския съюз по отношение на Либия, което показва до каква степен трябва спешно да променим начина си на отношение към Либия. Скъпи колеги, също създадохме една система. Колкото повече възможности имаме да защитаваме границите си, толкова повече насърчаваме е, тежките нарушения на, правата, на правата на човека. И мен ме е срам. Срам е, тъй като е недопустимо в днешно време да има трафик на хора, за да се защитят нашите външни работи. И колкото и да си говорим тук, ако не сложим край на тази система, няма как да се справим с този проблем. Днес мигрантите се превърна и в стока, която носи много пари за някои хора. И е крайно време ние да поемем отговорността си. Колкото повече пари наливаме в тази система, толкова повече оставаме отговорни за това, което се случва. Така че трябва да, да престанем да финансираме е, престъпниците, да финансираме милициите, да престанем да връщаме хората на място, където няма сигурност за тях и трябва спешно да намерим альтернативи. От това зависи достоинството на нашите държави членки на Европейския съюз. Мерси and for ID. Благодаря от името на Идентичност и демокрация Ларс Патрик Берг. В залата ли е? Не. От името на Екаре Карл Карски или Ришард Чернецки? Нито един от двамата не е в залата. От името на Гуе Мигел Урбан Креспо и той не е тук. Господин Поповски, госпожо Грао, Нека ви дам възможност да отговорите на този кръг от въпроси, за да можем своевременно да започнем и с втория кръг от дебатите. Тогава ще дам възможност да зададат въпрос на онези колеги, които са се записали за изказване. Ще започнем с господин Мораес. Благодаря, господин председател. Аз съм един от тримата колеги, които посетиха център за задържане в Триполи. Останах с впечатлението, че тъй или иначе неприемливите условия там са се влушили още повече. Това трябва да е и отправната точка за по-нататъчната ни работа. С очите си видяхме какво се случва в тези центрове за задържане. Основният, според мен, въпрос е следният. Комисията и СВД в момента си взаимодействат с либийските власти т.е. трябва да се поставят условия. До каква степен си взаимодействаме с либийските власти, като се има предвид, че хората биват връщани и условията в центровете за задържане са се влушили. Що се отнася до условията, смятате ли да обвържете взаимодействието си с либийските власти с ясни, точни критерии, обвързани с график за извеждането на хората, задържани в центровете за задържане. Те биват задържани там при неприемливи условия за неопределен срок от време. Ще наредите ли след, сред условията и прилагането на системата за влизане и излизане, както и ратифицирането на Конвенцията за бежанците? Може ли комисията да предостави повече информация за това, кои центрове за задържане са били опразнени на територията на Либия, къде са били настанени и намиралите се там хора, как им е предоставена закрила? Активизират ли се съвместните операции с Европейската либийската, извинете, брегова охрана. Като се има предвид в какъв голям размер предоставя подкрепа Европейският съюз, може ли да дадете повече информация за тези операции? Какво точно предприема в момента либийската брегова охрана, като се имат предвид и условията в центровете за задържане в Либия? Благодаря, господин председател. Благодаря за представянията, казва господин Кьостер. Имам конкретен въпрос във връзка с регистрирането на лицата в Либия. Как може да се ускори процесът на регистриране на мигрантите, за да се гарантира по-ефикасен процес на презаселване, както и за да се предостави по-ефикасно образование. Как може да се направи така, че ВКБ ООН да регистрира мигранти от всички държави, а не само от девет страни? Сега би трябвало да се изкаже госпожа Келер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря господин Поповски на госпожа ГРАО за изложенията им. Съгласна съм с колегите. Очевидно сме изправени пред а, провалила се държава и хора м, задържани в а, нехуманни условия за потрясаващи свидетелства. Но мисля, че всички работещи в Европейската комисия и в СВД са наясно с положението. Бих искала да ви попитам вас, които толкова добре положавате положението. Госпожа Грал, казахте, че се предприемат малки стъпки напред. Очевидно обаче те са недостатъчни. Така че какви са новите мерки, по-масштабни мерки, които предвиждате? Всички търсим някакви по-решителни решения за всички тези мигранти блокирани в най-ужасяващи условия? Какво правите и едните и другите, за да се опитате да подобрите техните условия на живот при защита на човешките им права? Благодаря ви. Президенте, благодаря, господин председател. Искам да цитирам факти, а не мнения. Първо, мигрантите, които са в Либия не бяха в Либия, когато започна войната. Започнаха да пристигат в Либия. Те познават всички ужаси, които и ние. Те знаят на какъв риск са изложени, когато отиват в Либия. Много добре го знаят. Ако са в центрове за задържане или за контрол, също го знаят. Аз мисля, че ако вие разговаряте с тях, а не само с либийските власти, ще видите, че много добре са знаели какъв е риска. Тези пътувания с лодки са организирани от правителството. Същевременно това правителство е в ръцете на милиците и либийските гангстери, както и на ислямистите. Това е реалността. Аз съм абсолютно шокиран да чуя, че ние можем да наблюдаваме това, което става в Либия, благодарение на европейското ни представителство там в Тунис. Това е все едно да си наблюдава войната във Виетнам от хотел 5 звезди в Банкок. Това е абсолютно абсурдно. Искам да ви попитам, след като се дават пари, които минават през ръцете на либийските власти, какво става с тях? Ние изобщо не знаем. Не може да се каже, че знаем заради представителството ни в Тунис. Парламента в Тобрук е легитимният парламент на Либия но защо там няма бягства с лодки, а бягствата са в района на правителството, което ние признаваме. Искам да ви кажа следното. За да знаем какво се случва в Либия, трябва да разчитаме не на документите, а на реалността. от Тунис до Бенгази, от Александрия до Тобрук, от Истанбул до Митига ежедневно излитат самолети. Качете се на един такъв самолет, слушайте какво се говори на него и си отворете очите. Вярвайте ми, струва си. Но няма никакъв смисъл да практикуваме една политика, откъсната от реалността, която почива на пълни измислици. Това всъщност е военно положение и в едно военно положение да се казва, че ще се реши проблем като този с мигрантите звучи абсолютно безсмислено. Между легитимността и реалността на управлението в Либия има пропаст. Това, което предлагам е да се откажем от политиката на фикцията в този парламент, защото в Комисията по външни работи на Европейския парламент ни омръзна да слушаме хвалби за успехите ни в Либия. Аз бих предложил да организираме мисия до Либия. Не се изисква кой знае каква смелост. Аз съм го правил – Нека да отидем на място и да сложим край на тези фантасмагории, които ни се казват от представителството ни в Тунис. Благодаря. Благодаря. Вие много си пресрочихте времето. Само по две минути, моля ви. Госпожа Алсахани. Благодаря. Ще се изкажа на шведски. Моля, сложете си слушалките. Благодаря, че ми дадохте думата. Трябва да кажа, че се поусмихнах, когато чух острата критика, която италианския колега отправи към Франция, тъй като до сравнително скоро Либия бе италианска колония но за това можем да поговорим по-нататък. Въпрос към комисията. В светлината на онова, което казахте, както и като се има предвид, че Либия е провалила се държава, И като се има предвид, че постоянно твърдим, че трябва да се задълбочи сътрудничеството с Либия, да се постави акцента по това сътрудничество, сътрудничество на пресичането на миграционните потоци в Средиземноморието, смятате ли, че тази цел е постигната? Смятате ли, че е постигната след всичко онова, което беше казано днес до тук? Показаното от колегите от Обнови Европа, според които нямаме почти никаква информация за случващото се в страната и че финансираме въоръжени групировки, за да се пресича миграционният поток от там. Смятате ли, като се има предвид това, че е легитимно Европейският съюз да продължава да си сътрудничи с Либия и да сключва споразумения за сътрудничество с нея? Госпожа Бьорк. Благодаря ви. Имам съвсем конкретни въпроси. Става дума за драстично нарасналият брой на тъй наречените доброволни завръщания от Либия към държави като Еритрея. Броят им междувременно е достигнал 50 хиляди. Как ще гарантирате спазването на принципа на забрана на връщането в такъв случай? ВКБ ООН има ли достъп до тези лица, за да се гарантира спазването на международното право? Второ, има нещо, което ме притеснява и трябва да се спомене днес. Вчера се запознахме с доклада на Международния комитет за наблюдение върху международната хуманитарна помощ. В този доклад се обсъжда начинът по който се използва европейското финансиране за пресичане на миграционните потоци към Европа абсолютно се опоручава моделът на Европейския съюз за предоставяне на пряко подпомагане. Ние сами унищожаваме системата, по която сме поели ангажименти по целите за устойчиво развитие. Мисля, че трябва да се сложи край на подобно отклоняване на ресурсите ни. И накрая, нека повторя онова, което вече казаха някои колеги. Взаимодействието, осъществявано от Европейския съюз и някои държави членки с Либия и по-конкретно либийската брегова охрана, е действие, което буди отвращение. Благодаря. Ако не греша, вече дадох думата на всички колеги, които проявиха интерес да се изкажат. Ако не съм пропуснал някого, ще дам думата на гостите ни, за да отговорят на въпросите, зададени както от координаторите, така и от членовете на комисията. Господин Поповски, имате думата. Thank you, Chair. Thank you, members. Благодаря, господин председател, почитаеми членове. Доста въпроси имаше. Ще направя всичко по силите си, за да отговоря. Да започна с цифрите и фактите. Само тази година либийската брегова охрана, която включва две подгрупи спаси 8000 в морето. Имайте предвид, че сега загиналите са по-малко, отколкото по време на пика на кризата. Разбира се, винаги са много. Същевременно има 4400 в центровете за задържане около 18 на брой в Либия, но само някои от тях са в района, управляван от правителството с седалище в Триполи. Има и милиции, Наистина, ние разчитаме на представителството си в Тунис, но и партньорите ни на място имат достъп. След бомбардирането на лагера Таджура през юли, либийските органи заявиха, че ще закрият центровете за задържане. Всъщност някои от тях вече бяха опразнени. След това се напълниха отново – но по наша информация пет такива центъра са вече закрити. Половината от върналите се в Либия не се връщат в лагерите, в... се насочват към различни приемни общности, но за жалост ние нямаме повече информация или по-точна информация – за връщанията, аз вече ви споменах цифрата. Това са доброволно завърнали се. Ние управляваме връщанията заедно с ВКБ ОНЕ. Хората се връщат в своите държави по происход 50 000. Също така ние подпомагаме тяхната повторна интеграция – за положението в Нижер и Руанда, ще кажа, че разбира се и тук има някои ограничения. Нижер показаха своя ентусиазъм да приемат мигранти, но винаги има някакъв лимит. Разбира се, ако се реши че не бива да има приемане в Нижер, ние се връщаме на изходната позиция. 4032 бяха презаселени от Нигер към Белгия, Канада, Обединеното кралство, Швеция и така нататък. Мога да ви предоставя тези цифри на по-късен етап. На 300 са в изчакване. Те също изчакват да бъдат презаселени към Германия, Финландия, Франция, Португалия и Румъния. Това е информацията по-настоящем. Но разбира се, ни трябва по-голям ангажимент и от страна на държавите членки и от страните на място. Както вие правилно казахте, ние сме изправени пред е, следната дилема. Спасяваме хората, след това всичко започва отново. За това водим разговорите за регистрация при слизане на сушата и реформа на дъблинската система. Това не е част от моите отговорности, но избраната председателка госпожа Фондерлайн заяви в Страсбург в пленарна зала, че има намерение да работи за нов пакт за миграцията. Това ще е задача на новата комисия. Надявам се тя да започне работа много скоро. Разбира се, трудно е да се наблюдава какво се случва на място, затова разчитаме на партньорите, които са на място. Поне някои от тези организации е, разполагат с местен персонал. Например, О, не. Освен това, организирахме 11 мисии за наблюдение. Сега подготвяме още 11 такива. Така че, с оглед на обстоятелствата, правим всичко по силите си, но наистина достъпът ни си остава силно ограничен. В даден момент се мислеше отново да имаме европейска делегация на място в Либия, но условията са такива, че опасността ще бъде твърде голяма. Мисля, че има едно европейско посолство в Триполи, то е италианското. Но ние трябва наистина да разчитаме все по-активно на системата чрез наблюдение на трети страни. Мерките за подкрепа на либийската брегова охрана. Има обучение, което се предоставя чрез операция София. За нея ще говорим по-късно. Работим и с Вътрешното министерство, бреговата охрана, не сме предоставили военна помощ или военно оборудване на либийската брегова охрана. По-скоро нашето обучение е оперативно и в областта на права на човек. По конкретния въпрос за връзката между Либия и страните от Сахел, тази връзка е очевидна – Европейският съюз вече подпомогна и наречената група Г5 на тези страни от Сахел, за да може те сами да се организират и да се борят с въоръжените терористични групировки. Но е ясно, че създалото се положение увеличава миграционния натиск и по няколко от е, останалите въпроси. Много от вас говориха за декриминализирането на миграцията. Всъщност, съгласно либийското законодателство, незаконното преминаване на границата е престъпно деяние. Ние неведнъж сме повдигали този въпрос. Аз самият съм бил в Либия, посещавал съм центрове за задържане и сме настоявали винаги либийците да сложат край на тази практика, която не отговаря на Женевската конвенция и така не се признава ВКБОН като партньор. Но това си остава наша задача. Имаме тристранна работна група с ОНЕ и Африканския съюз. Работи се на много високо ниво чрез върховния представител Могерини. Целта е да се изпрати и същото послание либийците да разберат, че тази практика не бива да продължава. Що се отнесе до финансирането и работата с либийските агенции, повече от половината от доверителния фонд за Африка се използва за хората в нужда в Либия. Като работим с партньори като УНИЦЕ, ВКБОНЕ МОМ – не предоставяме пряка бюджетна помощ на либийското правителство и нямаме намерение да го правим, тъй като положението не го позволява. Имаше доста конкретни въпроси по цифрите, така че ние ще ви предоставим допълнителна информация – Искам само да кажа, че ние принципно ще обсъждаме финансирането за Либия на срещата на управителния съвет на доверителния фонд. Тя ще се състои през декември. Ние вече сме поканили представители на Европейския парламент и се надяваме да присъстват. Благодаря. И сега, госпожо Грал, моля ви, накратко, вашите отговори. Максимум 10 минути за да има време за втория набор от въпроси. Освен това, трябва да чуем и заключителните думи на председателя на делегацията за отношенията с Магреб, който вече е в залата. Благодаря, ще бъда кратка. Господин Поповски отговори вече на много от въпросите. Ще се обърна към госпожа Келер за маките и големи стъпки – това наистина е основният елемент и в е, бъдещата ни работа и работата на новата комисия. Вече го споменах. Може би, ако разчитаме на процедурата водена от ОНЕЖ ще можем да стигнем до реална промяна и налагане на прекратяване на огъня. Това ще е много важно. Освен това се водят преговори, както знаете. Надявам се много от въпросите, които вие засегнахте, да бъдат решени така, че да не правим само малки стъпки, а и да осъществяваме мащабни промени. Господин Поповски го засегна до някъде. Искам едно нещо да се разбере и ясно, каза го и преди. Обръщам се към госпожа Интвелт по въпроса за центровете за задържане. Трудно е наистина. Знаем, че три от тези центъра бяха закрити, докато има други, които не са реално закрити. Има бежанци, които сега са извън тези центрове, в градовете, по селата. Ние им помагаме финансово чрез различните организации, споменати от господин Поповски – помагаме на организациите посредници, за да може техните здравни и други нужди да бъдат покрити. Операциите по издирване и спасяване. Нека кажа, че европейските операции никога не връщат мигранти в Либия. Това е много съществен елемент – ние не подкрепяме само либийската брегова охрана. Господин Поповски говори за това. Все повече се работи по увеличаване на капацитета за управление, който е по-обхватен от бреговата охрана. Ние настояваме да се спазват международните стандарти. Имаше и въпрос по рамката на операция София. Съветът предостави мандат на операция София, който се преразглежда редовно, като винаги се отделя внимание и на мониторинга. по условността. Не знам дали господин Поповски отговори. От наша страна мога да кажа следното. Обвързването на подпомагането на международни организации с определени условия трудно може да бъде вписано в мащабна промяна на либийската държава. Благодаря, благодаря, че се съобразихте с времето. Аз мисля, че все пак трябва да имаме този втори кръг ВКБОН е ще направи ли скрининг на тези 50 хиляди, които финансираме за доброволно връщане? Искате ли да отговорите на този конкретен въпрос? На госпожа Бьорг само с да или не. Вие след малко ще чуете представенето на ВКБ ОНЕ. Нека да пристъпим към а, втория панел, защото имаме само един час до 11.30, като ние имаме и други точки в дневния си ред. Така че, ако позволите, нека да преминем към втората група оратори. В тази втора група, която също разглежда положението в Либия, сме включили Анабел Рой Граньон, която отговаря за външните работи към ВКБ ООН. Имаме и представител на Международната организация по миграция Ола Хенриксън. Представител Елен Вандерфелден на Лекари без граница и Имоген Съдбари, който завежда отдела по политики и консултации към Международния спасителен документ. Виждате, не ни е лесна работата. Четирима оратори. Ще ги помоля да се съобразят максимално с времето, за да остане време и за координаторите и останалите членове. Остава ни час и нещо. Първо ще чуем госпожа Рой Граньон, която представлява ВКБ ОНЕ. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на комисията Либе, подкомисията по правата на човека и делегацията за отношенията с Магреб. Е, винаги трябва да се говори за положението в Либия. Знаем, че то не се подобрява. Хиляда от цивилното население са загинали, откакто е започнал конфликта. Там страната е разделена на западна и източна част. Е, външните участници стават все по-активни. Либия се превръща в място за хибридни войни – Както вече беше казано, това е една много сложна обстановка. Специалният представител, господин Саламе, е много обезпокоен. Най-засегнатите от положението в Либия са самите либийци. Има все още 300 хиляди, които са вътрешно разселени в собствената си страна от 2001 година до сега. Много от тях не са успели да се върнат по домовете си. Има и ново разсеване след конфликта от месец април с 120 000 вътрешно разселени. Ето защо Международният комитет трябваше да реагира с подпомагане. Хуманитарните нужди стават все по-големи. Всички ние заедно координираме реакцията чрез е, нехранителни продукти, предоставяне на парична помощ и възстановяване на обществени услуги, като училища и болници. Това е в полза на всички и на мигрантите, и на бежанците от същото място. Аз съм съгласна с казаното от господин Нарт. Трябва да се водим от реалността. Ние разполагаме с 122 служители, които са либийци от самата страна. Някои от тях са в Бенгази и Мисрата, не само в Триполи. И 55 международни служители, само петима от тях – са в Триполи, скоро ще станат 8, но няма да са повече заради проблемите със сигурността и също така трудността за получаване на либийска виза. Това е една от бариерите. По положението на мигрантите и бежанците, надявам се да не просрочвам времето си, но ще кажа, че е много важно да правим разграничението между мигрант и бежанец, защото те имат различни нужди от закрила, различни хуманитарни нужди в място като Либия, различен статут съгласно международното право. Ето защо и ВКБО не присъства на място. Знаете, че Либия отдавна е страна, с активна миграция в страната живеят 60 до 80 хиляди мигранти, 45 хиляди от тях са регистрирани от ВКБ ОНЕ. Сред тях има и много палестинци. Божеството живее едно открито или са замесени в насилието и конфликта или пък се справят самостоятелно, като им се предоставя хуманитарна помощ. Според нас 3300 от тях са в рискови области или самите те са в опасност и трябва да намерят безопасно място. От цитираните цифри 4400, както вече се каза, са в центрове за задържане. Там условията изобщо не са се променили. Това са хора, които са минавали транзитно или са били спасени по суша или море. Официално има наистина 18 до 20 такива центъра за задържане, до които имаме достъп. Не редовно, но все пак ни се дава от време на време достъп. Имало е много повече такива центрове, доста от тях са били закрити, но междувременно има и много неофициални такива центрове, за които ние не знаем, тъй като те се организират нелегално от трафикантите на хора – вие ще попаднете на различни цифри, що се отнася до броя на центровете, колко от тях са закрити или са отново открити. Е, ние нямаме точна информация за всичко това от правителството. И това също е част от предизвикателството. Заедно с Европейския съюз, НПО и международната общност призоваваме да се сложи край на тези центрове. Условията там не са добри. Когато ги посещаваме, защото ние ходим там с цел наблюдение, правим оценка на положението, регистрираме това, което сме видели в нашата система. Имали сме над 8000 такива посещения в рамките на текущата година. От тези 4500 доста голяма група се смята, че е в опасност, но наистина не е лесна работата, защото евакуацията е единствената альтернатива за тези хора от центровете за задържане. От 2017 година насам ние го правим с подкрепата на Европейския съюз и други донори. Ние успяхме междувременно да освободим от тези центрове над 1600 задържани, които могат да бъдат преместени другаде или евакуирани. трябва да се прави разлика между връщанията и презасяването, за които отговаря ВКБ ОНЕ. Откакто започна ИТМ, сме евакуирали следния брой. 3000 бяха евакуирани към Нигер. Тези органи подпомогнаха да се евакуират вече 200, 800 бяха изпратени в Италия, 550 в транзитен център в Румъния. Тук, разбира се, остават липсващи бройки. Това, което успяхме да направим е презаселване пряко от Либия, без да се преминава през Румъния, Нигерия или Руанда. 660 бяха пряко презаселени по този начин. Сигурно се питате какъв е ангажимента на страните, които са готови да ги приемат. Имаме страни от С и извън С. Имаме 6000 обещани места за тези, които ще преминат през Нигер. Разбира се, имайте предвид, че се изисква доста време за презаселването от Либия или от Нигер. 870 в момента са в Нигер, 300 от тях чакат да бъдат преместени в страните по презаселване. Няколко думи Пуджидиев, много ви моля, прекъсва председателя. Имаме шестима човека, които трябва да се изкажат освен вас. Много ви моля да стигнете до заключенията си. Аз мисля, че просто по този начин предугаждам някои от въпросите. Имаме сграда, която отвори врати мината година – и на нея също разчитаме като център, който се ръководи от ВКБО не. под ръководството също така на министъра на вътрешните работи. Целта беше да се използва за евакуиране на хората от Либия в Нигери в Руанда. Tajura Detention Center has been hit. Some people have been moved to the gathering and departure. Трудността, разбира се, е, че има много, които се прехвърлят след това от други приемни центрове. Също се прехвърлят хора в този транзитен център. Е, следователно, неговата функция постепенно се променя и това е огромно предизвикателство – защото ние смятахме, че това ще бъде альтернатива, се превръща наистина в нещо друго. Това не е лесен въпрос. Ние разговаряме По слизанията на суша също трябва да кажа няколко думи. Тук работим с бреговата охрана. Благодаря. Now, Mr. Olaf Henriksson, without further ado, representing и сега без повече забавяне да думата на представителят на Международната организация по миграцията, господин Хенриксон. Надявам се, аз да съм говорил вече 19 минути. Благодаря ви за организирането на днешното изслушване и с поканата към нас. Над 200 служители на е, ММО се намират е, на място, както международни служители, така и служи местни. Над е, 650 хиляди, може би до 1 милион са мигрантите в Либия в момента от 40 държави, като основно идват от Нигер, Либия и Чад мигрантите, идващи в Либия, не винаги са наясно с риска, който е свързан с това пътуване. Според последното ни проучване, само 57% от мигрантите са били наясно с опасността да бъдат задържани, а 82% от мигрантите, които са били наясно с този риск, не са взели никакви предпазни мерки. Доколкото знаем, работят 18 центъра за съдържание и всички те са под наша контрол и откакто ги наблюдаваме има около 45 000 лица в тях. Не е ясен какъв е броят на трафикантите и организираните от тях нелегални центрове. Не знаем къде се намират те, не знаем колко човека са, задържани там. Освен това, от 2017 година насам в рамките на по на доброволната ни система за връщане сме успели да върнем над 44 000 души. Имаме документирани случаи на сексуално насилие, шантаж, трафик с деца и проституция. Всичко това се случва в центровете за държане при пълна безнаказаност. Условията на живота в центровете са много различни. На много места мигрантите имат почти неограничен достъп до външния свят, но в други центрове възможността възможността за движение на мигрантите в центровете е много силно ограничено. Някои от тях страдат до ограничен достъп до храна, чиста и чиста вода, както и санитарни условия. Около 3500 мигранта успяха да напуснат един от съдовете за задържане но а, от 261 човек продължава да са в този център поради липса на альтернатива. Не е ясно защо се бяха пуснати мигрантите от а, този център изобщо. Смятаме, че се е засилило на напрежението сред мигрантите през последните седмици, защото така и бомбардировките наблизо може да имат нещо общо. В случаите, когато се случат такива освобождавания, Международната организация на миграцията, Световната подводствена програма и Фонда на ОНЕ за населението прави всичко възможно, за да ги помогнат, за да ги настаните, като често те се озовават в опасни и нехигиенни условия. Не подкрепяме самата система за задържане. Дейността ни в Центърът за задържане има единствена цел да помогнем на мигрантите на място, като предоставяме най-нужния подкрепа, достъп до здравеопазване и рехабилитационни услуги предвид общите условия на несигурност и злоупотребите в центровете за задържане, Международната организация по миграцията и другите международни организации настояват непрестанно за слагане на край на произволното задържане на мигранти. През 2019 година сме предоставили доброволна възможност за връщане на над 19 000 мигранти от 33 държави, от които над 2500 бяха настанени в тези центрове за съдържане и работим заедно с ВКБ на ООН, за да гарантираме, че имаме достъп до задържаните. Ние имаме възможност да ги интервюираме, да разговаряме с тях само когато може да гарантираме нужната безопасност. Работим в тясно на сътрудничество с посолствата, за да осигурим нужните документи документи за пътуване на тези мигранти. Работим и извън Либия, в Тунис и Каево, като работим, се предоставяме на нужните документи за пътуване в центровете на нашата организация в тези страни, за да можете да бъдат обработени по-нататък. От 2016 година Международната организация за миграцията има програма за альтернативни решения на задържането в Либия, включително с настаняването на мигранти в приемни семейства. В момента 201 човек са разположени в такъв начин. Също така предоставяме и специални убежища за жени и деца, като там се гарантира безопасни условия за жените и за децата и подкрепа за приелите доброволно връщане. Търсим също така и дългосрочно решение за всички останали, тъй като безопасността на нашето убежище се гарантира от правоприлагащите органи и достъп до този център ще имат само служители на нашата организация и социални работници. Работим също така и с посолства на трети страни, за да гарантираме обежище и настаняване на най-нуждаещите се мигранти. Възнамеряваме да продължим да работим с този модел на обежище и да увеличим броят им. Както им казах, условията за, в следва задържане в Либия са неприемливи. Не бива обаче да се забравяме колко много мигранти са извън тези центрове, че техния брой е много по-висока. Трябва да гарантираме, че у нези, които са в особено уязвим положение, положение в градските центрове получават адекватна подкрепа. Трябва да се положат повече усилия за интеграция и е, е, регуляризация на мигрантите в Либия. Международната организация за миграцията помага за този процес и за интегрирането им на пазара на труда. Това е от ключово значение за дългосрочната стабилност. Установихме, че има много положителна стъпки за подпусване на двустранно споразумение между Либия и Нигер. През октомври беше организиран специален семинар, а днес либийските власти допускат възможност за приемане на пазара на труда на представителите на мигранти от две националности Нигер и Египет. Надявам се това да бъде разширено към други мигранти. Това ще допринесе с по-добрата интеграция и защита на мигрантите в Либия. МОМ продължава да подчертава, че връщането на, Либ... на мигранти в Либия е неприемливо, тъй като Либия не е безопасна страна за тях. Вярно е, че над 15 000 души загубиха в живота си в опити да прескусят централно-средоморският път от 2014 година насам. Либийските брегова охрана разполага с ограничени ресурси и това пряко въздейства върху безопасността и сигурността на мигрантите, с които те работят. Въпреки всичко, бреговата охрана продължава да работи и върна над 8000 мигранти на бригарски мигранти на либийските вълкове, от които над 5000 са жени и деца. А освен това беше регистриран голям брой безследно изчезнали и над 70 трупа бяха регистрирани като намерени в открито море от бърговата охрана на Либия. Свалянето на мигрантите на брега принципно се осъществяваше с незабавното им изпращане в центровете за задържане. Нашата организация няма за цел да, да наблюдава програмите на бреговата охрана. Подкрепяме усилията на, на Бийската брегова охрана за спасяване на живота и свалянето на хората на морето. Предоставяме спасителни жилетки на Либийската брегова охрана и предоставяме на забавна подкрепа на свалените на брега, както и работим за о, дезинфекция на корабите. Също така се опитваме да подобрим запознатостта на служителите на Либийската бъргова охрана за международните стандарти за защита на човешките права и за превенция на евентуално нарушаване на международното право. Има шест пристанища, на които се свалят мигранти в Либия и ние предоставяме психологическа и логистическа подкрепа, храна и медицинско обслужване на тези хора. Също така сме предоставили и възможност за оборудване на тези центрове с достъп до чиста вода, с туалетни и здравеопазване. Системата за регистрация на мигрантите, създадена в сътрудничество с нашата организация, е оперативна на местата за, за сваляне на хората на брега. И когато тези хора пристигнат на брега, често се изпращат центровете за задържане. Към момента предъка ни за работа с тях е много ограничен. Пак казвам, че значително намаля броят на хората, които пристигат до Европа, тръгнали от Либия и се надявам, че Европейския съюз ще продължи работа за справяне с Централно и Средоземноморски миграционен маршрут. Благодаря ви. Продължаваме с госпожа Фандерверден, която представлява Лекари без граници. Добро утро на всички. Добър ден, господ... благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на една организация, която от 2011 година непрестанно присъства в Либия с колеги от международната общност и местни лекари, имаме центрове в Триполи и Мисрата. Може би не след да уточним как точно работим, може би трябва да уточним, че не всички центрове за задържане са еднакви и освен това условия да се променят с времето. Както вече споменахте, хората не се регистрират и броят на хората, които в някакъв момент се намират в даден център е неизвестен и нашите медицински екипи предоставят медицинска помощ и действат буквално ежедневно с различните центрове и всеки ден за тях е изненада колко човека ще намерят в съответния център. Условията, както казах, са много различни и посещаването на един център по никакъв начин не предоставя цялостна картина за общото положение във всички центрове. Говорим за центровете, които са част от от управляваните от Централното правителство в Триполи, но има и други центрове за държане, които се управляват от милиците или от други субекти. Единственото общо е, че всичките в тях се настаняват и мъже, жени и деца. Всеки път сме, се, сме се грижили медицински, безпоследни медицински грижи и на бебета, и на деца под 5 годишна възраст, и на по-големи деца. Либия продължава да е най-крайният пример за това как процедурите за задържане не само, че възпрепятства достъпа до обежище, но всъщност превръща Европейския съюз в съучастник на заупотребите с... и нарушаването на човешките права на място. Ако се предоставят поне основни грижи за тези хора, ще има поне някакви шансове да се разреши проблема. Тук не говорим за управление на потоци, тук говорим за спасяване на хора и защитяване на човешкото им достоинство. И така мерките, които ние предприехме, се основаваше на две предположения, които се оказаха погрешни. Първо, че НПО с подкрепата на ЕС е, е ще осигури нужната подкрепа и на второ място, че ще се гарантира, че намаляването на броят на съдържаните в Либия ще, ще е прогресивно с осигуряването на законни пътища за тези иммигранти и бежанци до Европа, но това така и не се случи. На първо място възможността на международните НПО да, да работят в условия на сигурност, такава трябва да е основната цел, но също така всички знаем, че много малко служит, международни служители присъстват на място. Например, няма никакви условия за регистрация на свалянето на брега хората. Наши е, екипи присъстваха на място в Хомс, за да предоставят първа помощ на хората, които слизат от корабите и всеки път трябва да водим безкрайни преговори за прехвърлянето на тези хора, които имат най-спешна нужда от медицинска помощ към болниците. Някой път успяваме, някой път обаче не успяваме. Проблемът е, че е, не, не срещаме същите хора, хора в центровете задържане, които сме срещнали при излизането на от корабите. Тоест, една голяма част от тези хора изчезват някъде, ние не знаем къде. И когато говорим с тези хора, особено след като са били спасени в открито море, знаем, че те са, услов... че те са заплашени от задържане на случайен принцип, трафик с хора, сексуално насилие, шантаж и всякакъв вид физическо насилие. Също така, както чухме днес в Либия, се засилва тенденцията за интеграция в градовете на мигрантите и беженците като альтернатива на задържането. Всички опити за предоставяне на безопасни альтернативи на задържането обаче се провалиха. Към момента не повече от 100 легла са на разположение за настаняване на най-уязвимите хора, освободени от центровете и след бомбардировките в Тъжура беше създадена работна група за обсъждане на альтернативите. В момента резултати няма. Мигрантите и бежанците в Триполи отказаха пакетът за интеграция в градовете, включително парите и другата вид помощи, защото знаят, че този вид помощ няма да ги защити от опасността отново да бъдат арестувани и отново да станат жертва на тормоз от всевъзможни участници на място. И тази тази тенденция към интеграция в градската среда и затварянето на центровете за задържане може в крайна сметка да изиграе, да има по-лоши последици за засегнатите лица. Това води до инструментализация на всички усилия, които се полагат в рамките на политиката на Европейския за подкрепа на приемат на, на мигрантите в Либия. И колкото повече засива тази тенденция, толкова повече намалява натиска за поемане на ангажимент за презаселване на мигрантите или осигуряване на хуманитарни коридори за евакуация на най-уязвимите. По-голямата част от тези е, мигранти нямат никакви шансове да имат безопасни условия на труд, ако не са либийски граждани, дори когато са регистрирани към ВКБ ООН. Е. И между другото, в продължение няколко месеца бях в Либия, това беше през 2016-2017 година и тогава установихме, че броят на хората в центровете на задържане беше много, много висок. И между другото, не винаги ставаше въпрос за хора, които се смятат за уязвими според служителите на ВКБ О, не. А сега се оказва, че над 80% от хората, които се намират в центровете за задържане, са регистрирани като беженци предвид предизвикателствата, по които са изправени в случаите на века БО, не и не ПО, и в центровете и извън тях няма причини да смятаме, че интеграцията в градска среда ще бъде по-успешна. Мигрантите и беженците, които знаят, че има такава възможност, продължават да се опитват сами да бъдат, да, да намерят достъп, да бъдат прияти в центровете за задържане. Всички видяхме как на 29 октомври 450 човек си тръгнаха от Абу Всъщност, извинете, пожелаха да влязат в Абу Салим. Това е център, в който има достъп за влизане и излизане, което показва, че условията в центърите са много различни. Обаче се оказа, че те нямаха достъп до тях, тъй като този център има капацитет от 6500 души, има над 12 000 души, които вече са там и тези 450 души не получиха достъп до центъра. И ако системата не е в състояние да изпълни мандата си, а именно да гарантира през заселване на потенциалните беженци поради недостатъчният брой а, места, обещания по света. Това означава, че преземането не може да бъде единственото решение за 45 000 беженци и мигранти в, а, регистрирани в центровете в Либия. Чухме какви са м, данните за презаселените хора, а междувременно над 8 000 души бяха върнати на либийския бряг от бреговата охрана, така че очевидно двете, двете, сум, двете, двете цифри не съответстват една на друга. Също така няма достатъчно инициативи за гарантиране на безопасни коридори. През 2017 година ВКБ ООН призова за 40 000 места за презаселване, а към момента са обещани над 7 000 такива места и по-малко от 5 000 човека бяха преселени. А сега се осъществява трансфери от Нигер. Руанда също отвори вратите си за първите трансфери, а само Италия и Румъния приеха преки трансфери от Либия без преминаване през времените центрове. 7500 души бяха в рамките на евакуационната програма, 1200 въпреки преки през заселване, но както казах, се увеличава броя на хората, които се връщат от бърговата охрана и които имат спешна нужда от помощ. Защо е много важно програмата за презаселване да проработи. Днес парадоксът на политиката на Европейския съюз е, че изоставя най-уязвимите в Либия, именно у нези, които имат право на, на закрила. 80% от хората, които се намират в в центъра са регистрирани в ВКБ, не имат право на някаква степен на закрила, но те са жертва на системата, те са буквално блокирани, те нищо не могат да направят. Единствената възможност за напускане на Либия е доброволната програма на Международната организация за миграцията и връщането в страната по происход. Въпреки всички въпроси, които, свърза, които тази програма, единствената възможност тези хора да напуснат страната. Но пак казвам, тази програма не достига на най-уязвимите. Ето защо ние смятаме, че трябва незабавно значително да се засили присъствието на ООН в Либия, за да се осигури закрила на най-уязвимите. А Века Болне и НПО трябва да присъстват по-активно заедно с другите международни организации, за да предоставят както спешна подкрепа, така и по-дългосрочни центрове за настаняване. И това може да стане възможно само ако Европейския съюз и всички останали държави по света осигурят прием за хората и преди всичко трябва да се спазят вече платите ангажименти и всички хора, които са в програмата за презаселване могат да бъдат преместени. Това ще веде до затваряне на центровете за задържане. Това е хуманитарно задължение. Председателят, мога ли ви помоля да приключите се? Благодаря ви, защото има още един член на дискусионната група, а ни чакат и въпроси и отговори. if, uh, if emergency I... Ако трябва да се uh, предвидят и спешни uh, критерии за евакуация, които се добавят към обща система за презаселване. Градската интеграция може да е альтернатива, но само временно и е, презаселването си остава хуманитарен спешна мярка. Всички инициативи, включително идващи от общността на място, трябва да са свързани с гаранции за безопасността на засегнатите лица. Благодаря на лекари без граници и още един остава от гостите ни става дума за, госп... за госпожа Съдбери от е, Международният спасителен комитет. Е, имате думата. Моля ви, възможно най-збито, за да можем да дадем думата на колегите за въпроси. Ще направя всичко, което е по силите ми. Благодаря ви за отправената към нас покана да участваме в днешния важен дебат. Няколко думи за нашата организация, за тези, които не са запознати с работата ни. Ние сме международна НПО, работеща в около 40 страни по света с цел подпомагане на засегнатите от конфликт при започването на нов живот. Присъстваме в Либия от 2011 година насам. Работим и в много страни от региона на Сахел и Субсахарна Африка. Работили сме за презаселването на бежанци в Европа и в Съединените щати. Разговаряме с мигрантите на различни етапи от пътуванията им. Знаем на какво са изложени. Що се отнася до либийската брегова охрана, виждам, че сте на едно мнение – ескалира насилието в Либия, поради което Европейският съюз и най-вече държавите му членки носят огромна отговорност. Трябва да предоставят много повече финансиране, да положат много по-големи усилия по отношение на мигрантите в Либия, както и за гарантирането на сигурни и безопасни пътища към Европа. Ние имаме три предложения на базата на работата ни по места – първо, трябва по-добре да се насочи европейското финансиране, така че да е налично там, където има най-голяма нужда от него. Трябва да се промени системата, а не само да се лекуват симптомите. Що се отнася до центровете за задържане, много се говори за тях, но не се говори много за мигрантите и бежанците в градските райони. А там има особено голям процент бежанци и мигранти в момента. В градските райони те са дори още по-уязвими в сравнение с лицата в центровете за задържане не е уредено законовото им положение, тъй като в Либия статутът на мигрант е противозаконен. Поради това тези хора нямат достъп дори до основни услуги, като храна, лекарства, подслон. Поради това са и изключително уязвими, що се отнася до нарушения на правата на човека и други фактори, от които проистича уязвимост. Бе упоменато, че Европейският съюз няма контакт с тези лица, но ние редовно работим с тях. В Мисрата, например, има поне 60 000 души. Голям е броят им и в Триполи. Там мигрантите са изложени на множествена дискриминация по отношение на достъпа до услуги на базата на пола им, цвета на кожата им, езика им и много други фактори. Особено уязвими са пътуващите сами бремени жени при достъпа до здравни услуги. За да получат достъп до здравни услуги, много често се иска разрешението на съпруга им. Ако жените пътуват сами, това ги излага на допълнителен риск за здравето им, както и на допълнителен риск да бъдат приети в центрове за задържане. Трябва да се подсили като цяло системата. Работим за това структурите за здравеопазване на национално равнище да станат по-достъпни за бежанците. Предприемаме мерки като предоставяне на обучение, борба срещу институционалния расизъм, както и повишаване на капацитета там, където няма такъв на национално равнище. Предоставяме услуги както на вътрешно разселените либийци, така и на мигрантите и бежанците. Работим за изграждането на държавни структури в дългосрочен план, а не толкова за намирането на техни альтернативи в краткосрочен план. В момента има голямо разминаване между реалните хуманитарни потребности и финансирането предоставено от Европейския съюз. Над 80% от европейското финансиране се инвестира в центровете за задържане, за сметка на градските зони, но много е малък процента на мигранти в центровете за задържане. На изток и на юг в Либия има особено големи потребности. Там се намират повече от половината от нуждаещите се. Но три четвърти от финансирането на Съюза се предоставя централно в Триполи и на запад. Тоест голяма част от нуждаещите се не получават помощ поради проблеми с достъпа до хуманитарна помощ. Европейските донори трябва да преосмислят подхода си трябва да увеличат финансирането за градските зони в страната. Трябва да се работи също така приоритетно и по програми на местно равнище, като например програми за поминък. Европейският съюз трябва да инвестира повече енергия и на дипломатическо и политическо ниво с цел променяне на нормативната уредба. Трябва да работи също така и с либийските власти за разработването на конкретни альтернативи на задържането. Изключително важно от хуманитарна гледна точка хората да напускат центровете за задържане. Вече има някои такива случаи, но те не са повод за нас да ликуваме. Трябва за тези мигранти да се намерят безопасни и устойчиви альтернативи на местно равнище. Не бива да се забравя също така, че мигрантите в градските райони са също толкова уязвими, колкото и тези в центровете за задържане, ако не и по-уязвими. В момента няма реално альтернативи за задържането, с изключение на разпределителните центрове. Много от мигрантите, дори и да биха искали, не могат да се завърнат в страните си на происход, така че и връщането не е реална альтернатива. Има много други осъществими альтернативи, по които работим ние. Работим, например, с Либийския червен кръст за предоставянето на непродоволствена помощ и на здравни грижи в центровете за настаняване в градските райони. Предоставяме помощ, но са необходими координация и финансиране от страна на Европейския съюз. Европейският съюз трябва да изиграе по-активна роля при дискусиите за альтернативите на задържането. Трябва да излезе с альтернативен план за закриването на центровете за задържане, както и да координира и финансира намирането на альтернативни решения либийските власти следва да информират хуманитарните организации в района, когато предстоят освобождавания от центровете за задържане в голям брой. Така ще можем да се подготвим ефикасно, да вземем предвид конкретните потребности на тези хора и да избегнем рисковете и трудностите за тях. Що се отнася до устойчивите решения на ниво европейски лидери? Ескалира конфликтът в Либия, няма възможност за навлизане на европейска територия. Поради това все по-спешно има нужда от безопасни пътища към Европейския съюз. Държавите членки трябва да поемат по-голям ангажимент за преместване на мигранти по линия на събирането на семейства, хуманитарни визи или, що се отнася до Либия, на презаселването. Спешно е необходимо повече държави членки да се присъединят към извънредния транзитен механизъм за Нигер и Руанда. Унези, които вече са поели ангажимент по него, трябва да го изпълнят. Страните, поели ангажимент за презаселване, трябва да приемат унези, които вече очакват презаселване в Нигер – един богат, проспериращ регион като Европейския съюз може да е по-активен по този механизъм за презаселване. Десетилетният ни опит с презаселването показва, че то е от полза не само за презаселените лица, но и за приемащите ги общности в Европейския съюз. Държавите членки до сега не са изпълнили ангажимента си за презаселването на 50 000 бежанци от целия свят до 31 октомври тази година. До 31 декември държавите членки обещаха да изпълнят този свой ангажимент. През декември предстои да се проведе бежанският форум и мисля, че сега Европейският съюз трябва да покаже, че подхожда сериозно към ангажимента, който е поел към най-уязвимите в света. Накрая искам да ви призова към едно конкретно действие, което спада към ресора на вашата комисия. Действие, от което наистина може да проистече промяна. Налице е вече предложение за нормативната уредба на Европейския съюз за презаселване. Целта е да се рационализира системата с цел увеличаване броя на местата за презаселване и по-качествено провеждане на процеса. Вече се работи по това досие в съвета, но няма напредък, тъй като то е обвързано с другите досиета по общата европейска система за убежище. Искаме досието да се разглежда отделно от останалите досиета за да не бъде напразно отличната работа на колегата ви Малин Бьорк и на останалите ви колеги. Ако се направи това, то ще е от полза за бежанците в целия свят, ще подпомогне също така и развиващите се страни, които им предоставят подкреп. Благодаря на Международния комитет за спасяване. Наясно сме с аргументите ви по последния въпрос. Мога да ви уверя, че комисията ни направи всичко възможно, за да се преодолее задънената улица по това досие. Но по него проистичат редовните трудности, които проистичат от процеса на вземане на решение в Европейския съюз. Нека сега се опитаме да дадем думата на всички колеги, записали се за изказване. Четирима колеги съм си отбелязал но ще трябва преди това да дадем думата на координаторите. Доколкото разбирам, тук няма представители на НП, тъй като в момента се провежда конгресът на партията в Загреб. Затова сега ще дам веднага думата на координатора на социалистите и демократите. Виждам, че Биргит не е тук, но може би някой би искал да се изкаже от нейно име. Госпожо Гиом, колегата Къстер. Yes, thanks. Uh, Okay, uh, my questions are the following. First uh, of all, I want to emphasize Малко съм разочарован, тъй като първият ми въпрос за по-добрия процес по регистриране на мигрантите с цел по-ефикасно разпределяне по-нататък и по-ефикасно предоставяне на образование не намери отговор по време на първия кръг. Би ли могъл сега някой от гостите да ми отговори? положението на мигрантите в центровете за задържане и политиката на отблъскване на либийската брегова охрана. Във връзка с това въпросът ми е какви мерки възнамерява да предприемат ВКБ ООН и Европейският съюз с цел значително повишаване на капацитета на центровете, управлявани от ВКБ ООН, така че той да отговаря на реалните потребности. Следващият ми въпрос е за европейската брегова охрана. Как може да се упражнява по-ефикасен надзор върху дейността им? Имаме достатъчно доказателства за неуместното поведение от страна на длъжностните лица на либийската брегова охрана. Мога да ви дам за пример инцидента от 26 октомври. Тогава либийската брегова охрана заплаши екипажа на кораба Алман Курди и а, вся страх сред хората на борда на кораба, стреляйки във въздуха. Госпожа Интвелт от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички наши гости за обстойната информация, която ни дадоха. Трудно е човек да реши с какво да започне и какви въпроси да зададе. Мисля, че от решаващо значение констатацията на Международния комитет за спасяване, именно, че става дума за криза, свързана с закрилата, а не за миграционна криза. Мисля, че Политиката на Европейския съюз до голяма степен обаче се основаваше на окачествяването на кризата като миграционна. Правехме всичко възможно, за да пресечем потока, вместо да подпомогнем мигрантите. Цинично е, че намалява потокът, но че едновременно с това намаляват и безопасните и законови възможности. Не съм сигурна, че правилно разбрах цифрите, които цитирахте. Доколкото знам, Европейският съюз е поел ангажимент за презаселване на 6000 души от Нигер и Либия. Да, виждам по изражението ви, че не съм разбрала правилно. Последните двама изказали се казаха, че закриването на центровете за задържане не е решение и че са необходими альтернативи. Но как ще се постигне това при положение, че е толкова трудно да се работи по места? Представителката на ВКБ ООН, мисля, каза, че е трудно за служителите им да получат визи, за да работят по места. Странно ми се струва това. По въпроса за финансирането, казахте, че финансирането трябва да е разпределено така, че да се финансират не само Триполи и прилежащите райони, а и други райони в страната. Как може да се постигне това? Как може Европейският бюджетен орган да се възползва от правомощията си по отношение на бюджета като инструмент за оказване на въздействие. С това ще приключа. Може ли да цитирате точните цифри за броя места за презаселване, за които е поет ангажимент и за броя на презаселените лица. Европа се опитва да пресече миграционния поток и то по възможно най-ефтиния за нея начин – но всъщност това е най-скъпият възможен начин, като се има предвид цената, която плащаме от гледна точка на човешки живот и права на човека. Госпожа Кунке, ще продължа на шведски. Благодаря ви за много тревожните ви изложения. Представителката на последната организация излезе, мисля, с някои интересни предложения към Европейския съюз. Биха ли могли и останалите да се изкажат по-конкретно за альтернативите на настоящото сътрудничество между Европейския съюз и Либия? Какво може да се предприеме по-конкретно? за да се установи едно по-добро и по-различно сътрудничество. Как можем да подобрим положението на хората блокирани в Либия? От името на идентичност и демокрация не виждам госпожа Тардино. Може би някой друг би искал да се изкаже от нейно име. Не, преминаваме към ЕКАРЕ, господин Прокачини. Благодаря, господин председател. Благодаря за изключително интересните изложения на гостите ни. Още по-впечатлен бях обаче от това, което каза колегата Нарт. Съгласен съм с него, че Европейският съюз трябва да присъства по места. Трябва да се засили присъствието на съюза по места. Ако мислим, че можем да решим проблемите, седейки тук в сградите си в Брюксел или в Люксембург, то това е утопично. Трябва да засилим присъствието си по места. Високо оценявам и коража, проявен от италианското посолство. Това е единственото действащо посолство от, на европейска държава на страна от западния свят в Либия. Ако имаше повече действащи европейски посолства в Либия, то би било по-лесно, според мен, и да се открият хуманитарни коридори. Ако имаше такива хуманитарни коридори, то най-нуждаещите се биха имали възможност да достигнат до територията на Европа, без да попадат в лапите на трафикантите. Колегата от Швеция припомни за колонизацията на Либия от страна на Италия през 1941, но всъщност тя започва много по-рано, през 1911 година и приключва през 1946. Но Трафикантите на хора вече са колонизирали Либия. Проблемът започна всъщност с бомбардировките от страна на Франция през 2011 година. През 2011 година Европейският съюз съществуваше, съществува и сега. Не можем да смятаме винаги, че можем да решим проблемите си, плащайки, давайки пари на други, за да решат те хуманитарни проблеми. Тези хуманитарни проблеми могат да прераснат в геополитически граждански, в проблеми, които засягат всички европейски граждани. Някой иска ли да се изкаже от името на ГУ е госпожа Бьорк. Благодаря. Ние, които следвам, следим европейската политика по отношение на Либия, сме наясно, че тя се свежда единствено и само до пресичането на потока, до това хората да не навлизат на наша територия. От тази наша политика проистича и липса на сигурност за хората на либийска територия. Допринасяме за насилието над тях, за изтезанията, за поробването им. Сега трябва да променим политическия си курс спрямо Либия. Това не трябва да е повече политика на спирането, на овладяването. Какво можем да направим от гледна точка на финансирането, за да постигнем това? Разбира се, хората трябва да бъдат изведени от там – Подкрепям идеята за презаселването, но изключително малък е броят на местата за презаселване, за които е поет ангажимент, като се има пред, имат предвид потребностите. Има нужда от хуманитарни коридори. Въпрос към ВКБ ООН. Извършвате ли преглед на 44-мата доброволно завърнали се? Не бива да забравяме и за либийската брегова охрана. Тя извършва отблъскване, връща хора към Либия. Някои от тези хора биват регистрирани, други не. Официалните данни са за 8000 души, но всъщност броят е по-голям. Изобщо не знаем на къде се насочват тези хора. Разговаряла съм с хора в Нигер, които са били дебаркирани от тъй наречената либийска брегова охрана. Тези хора са били обект на насилие. Трябва да сложим край на всякакво финансиране за европейската, за либийската брегова охрана. В момента тя практикува отблъскване. Използваме европейски ресурси, за да предоставяме информация на либийската брегова охрана, която след това дебаркира хора в Либия. А Либия не е сигурна страна. Трябва да се сложи край на това, на политиката на възпиране, която прилагаме. Благодаря, госпожо Бярк. Благодаря. Сигурно няма да имам време да чуя отговора, защото съм председателка на друго заседание, но все пак ще попитам. Тим въпрос, който мнозина зададоха, но не чух отговор. Каква е съдбата на бежанците и мигрантите, които са изпратени обратно в Либия? Съгласно споразумението между Италия и Либия. от около 8000 засечени от либийската брегова охрана и върнати в Либия. Знаем ли колко са сред първите 4500 в затворените центрове? Вие споменахте 260 са изложени на сериозен риск. Как определяте този сериозен риск? и защо 80% от хората в центровете са регистрирани бежанци на ВКБ Има ли тук различни дефиниции? Малко повече информация за съдбата на тези върнати бежанци. Two members willing to uh, address questions to the panel, but I suggest try to be real concise. Моля ви да бъдете много сбити, когато задавате въпросите си, за да има възможност и да чуем конкретните отговори, предполагам от ВКБО. Не. Моля ви, бъдете кратки. Имаме още една точка от 11.30 с гост, заместник главния секретар на СВД. Доколкото разбирам, от март 2018 година Международния спасителен документ работи в център в Триполи, който предоставя отделно защитено пространство за жени и деца – Искам да попитам колко жени до сега са имали нужда от помощта ви и са е получили. И кое е най-честото по вид насилие срещу тях? Господин Нарт, моля ви, това не е речта на живота ви, съвсем накратко. Либия е в война и ние говорим за това какви решения ще ни даде едно правителство, което всъщност не може да управлява. Ние говорим, освен това, за зоната с признато управление, не за останалите зона, зони, които се контролират от други. Искам да попитам вие какво мислите. Може ли една страна във война да ни предостави решение чрез правителство, което не управлява и не може да контролира? Госпожо Келер, благодаря, господин председател. Само един въпрос – Вие сте от различни организации, направихте анализ на положението в Либия, как се извършва координацията и споделянето на информацията и анализите ви. Чрез специалния представител на ОНЕ за Либия или по друг път и какви са отношенията ви с Европейския съюз в това отношение? Само на една точка за контакт ли разчитате или са няколко? Благодаря. И сега се връщам на нашите участници. Нека чуем ВКБО. Не спомена се и МОМ, но се опитайте наистина да бъдете кратки, за да се придържаме към графика си. Заповядайте. Благодаря. Това е някакъв вид състезание – по регистрационния процес ще кажа, че въпросът е много труден. Опитахме се да разработим такава процедура, но не може да се работи без властите и от тук идват трудностите. Как не може да създаде повече центрове или альтернативи на центровете за задържане? Това е още едно нещо, което много ни притеснява. Извиняваме се за шума, но има техник в кабината, който работи, докато и ние работим. Също така аз бих се съгласила с казаното, че не бива да говорим за миграционна криза, криза на закрилата. Има много вътрешно разселени либийци. Трудно е да се получат визи. Това е реалността. Наистина много от нашите служители не могат да получат визи. знаем, че трябва да се изчаква. И това въжи не само за ВКБОН, но и за други. As the the EU money helped to improve situation, If the goal, as, some, as somebody stated, is, is to do our best to protect those in need. In... Ние правим всичко възможно, за да предоставяме закрила съгласно нашия хуманитарен мандат. Необходимо е да се работи по презаселването. Същевременно Европейския съюз ни помага. Разбира се, Европейския съюз не е единственият донор. Има и други, които ни помагат да си изпълним мандата. Имаше и един въпрос, който беше поставя няколко пъти, дали проследяваме доброволните връщания, които се извършват от МОМ, може би председателя, а, представители, извинете, на Организацията по миграция ще отговори. Ние не участваме по този механизъм за връщания, но провеждаме посещения в центровете. Разбира се, Международната организация по миграция не връща лица, за които ВКБО не са обезпокоени. Uh, the 8,000, uh, how many of them, uh, the 8,000 people disembarked? Има 8000, които са слезли на суша 2018 година. Вие попитахте каква част от тях са се върнали. Точно това не знаем, защото, както беше обяснено, няма система за проследяване на пътя между слизането на суша и центъра за задържане. Има, разбира се, непрекъснати прехвърляния от центровете за задържане към други центрове, които се управляват от местните власти и които ние не можем да контролираме. Как можем да сме сигурни, за цифрите. Всички тези цифри са, разбира се, много приблизителни. Тези 260, за които сме обезпокоени, отговарят на нашето определение за лица, които се нуждаят от международна закрила. Защото кандидатът за обежище първо трябва да има време да стане кандидат. Ние провеждаме събеседвания в центровете за задържане. Те са конфиденциални. Нямаме достатъчно време за тях, но това е част от прегледа, който извършваме. Вие споменахте 80%, не знам дали са толкова или 70 или 60, цифрите са приблизителни. Как да сме сигурни в координацията между нас – Господин Поповски го каза, има работна група по миграцията. Това е голямо постижение, защото се обединяват всички заедно. Европейския съюз, Италия, Канада, САЩ, НПО заседават редовно и ние се опитваме да постигнем възможно най-добрите резултати с оглед на предизвикателствата. Благодаря. Благодаря. Знам, че прехвърляме времето си. Ясно е, че главният секретар ще трябва да чака, но все пак ми се иска и други членове, които са на трибуната, да имат възможност за отговор. Заповядайте. Благодаря, господин председател, накратко. Много е сложна ситуацията, тъй като има конфликт Работи се по стабилизиране на общностите, както каза и колегата от ВКБ ООН. Има непосредствена помощ за лицата. Опитваме се да определим какви са нуждите на мигрантите и бежанците. Ясно е, че има нужда от презаселване и преместване. Търсят се възможности за законово напускане на страната. За доброволните връщания ще кажа, че съгласно нашата конституция ние работим единствено по доброволни връщания. Като винаги се прави събеседване и анализ. Предоставят се и съвети. И когато ВКБ ООН също проявява загриженост, извършваме прегледа заедно – за да сме сигурни, че никой, който има нужда от закрила, няма да бъде върнат. По нашето присъствие ние присъстваме не само в Триполи, но и на юг. Би било добре присъствието да ни е по-голямо, но има проблеми със сигурността. Надявам се да съм отговорил на повечето въпроси. Вие не е нужно да отговаряте, но ако държите, разбира се, можете да отправите заключителни думи, лекари без граница или искате ли да вземете думата? Благодаря. Най-важното да се каже е, че трябва да се направят много подобрения. Вече виждаме някои от тях. Много добро сътрудничество – разговори с представителите на ОНЕ в на Европейския съюз, извинете, в Тунис, но всичко това не може радикално да промени положението на хората. Да, можем да предоставим настаняване, храна, вода, но тези хора така или иначе са произволно задържани за неограничен период от време – Затова моят призив към всички вас е да създадем местата, където тези хора да могат да отидат и да се чувстват в безопасност. И сега последни думи. Благодаря. Накратко исках да отговоря на въпроса за насилието възоснова на пола – в Триполи ние сме обслужили 11 000 мигранти и бежанци. Имаме клиника в Триполи, в Мизрада, 250 консултации седмично. Нямам данните за насилието възоснова на пола, но ще кажа, че тук се включва и превенцията, както и безопасните места – можем да ви предоставим допълнителна информация писменно. Сега съвсем накратко няколко думи за альтернативните политики и по-системните промени. Това е по-важно от единствено подобряване условията на място. Затова ние създаваме като начало един по-добър механизъм за издирване и спасяване. Благодаря. Благодаря ви за усилията, особено при втория кръг. И сега, разбира се, се връщаме тук, на трибуната, за заключителни думи от колегата Коцолино, който председателства делегацията за Магреб. Исимо. Intanto mi scuso del ще бъда съвсем кратък. Извинете, че закъснях. Имаше проблем с полета ми. Мисля, че бе добра идея да организираме днешните дебати. Предстои да започнат работа новият парламент и новата комисия. Затова е добре да поставим на дневен ред въпроса за Либия и приоритетите, проистичащи от тази тема. Днешните дебати ще бъдат и една добра основа за по-нататъчната ни работа през едните месеци. Две съвсем простички констатации от моя страна. В Либия сме свидетели на война, на гражданска война. Проблемът е най-вече значим политически проблем – Става дума за проблема за определяне на условията от наша страна. Ако не определим условия, всичко останало ще бъде много трудно. Европейският парламент и европейските институции трябва да подпомогнат върховния представител на ООН в навечерието на срещата на върха в Берлин, така че да се постигне примирие. Ако не се постигне примирие, всичко останало ще е много по-трудно. Инициативите на Европейския съюз, на НПО и на другите действащи лица по места. Преди всичко е необходимо да се постигне примирие, а след това ще трябва да се предприема дипломатически и политически действия за излизане от тази трудна ситуация. Вторият въпрос, който обсъдихме, е положението на бежанците и мигрантите в Либия. Ще трябва да започнем да реализираме повече политики. Трябва да се изградят хуманитарни коридори, трябва да се опразнят центровете за задържане. Ще трябва също така да се работи и по въпроса за либийската брегова охрана и произтеклите от работата и през изминалите а, месеци от работата й. Бе упоменат и проблемът с финансирането и най-вече проблемът с това, че повечето мигранти живеят в градски райони. Всичко това налага една нова политика. Трябва да преосмислим инициативите си ще се върнем на тази тема. Още на 5 декември делегацията за връзки с Магреб ще проведе дискусия за Либия. Може би ще трябва да поканим представител на ООН, за да ни докладва за настоящото положение в навечерието на срещата на върха в Берлин и след нея. Ще трябва да отчетем и всички направени предложения за да може в делегацията за връзки с Магреб на ниво Друа и на ниво Либе да изготвим документ. Документ с предложения от наша страна, който да бъде взет предвид от парламента и през идните месеци. Парламентът в работата си ще трябва да продължи да следи положението в Либия. Не бива да говорим само за извънредното положение там. Присъствието на парламента в Либия не бива да е епизодично. Ще трябва да продължим системно работа и през идните месеци. Благодаря на господин Коцолино. Последна бележка към нашите гости. Миграцията от Либия, центровете за задържане там – мигрантите връщани към Либия. Нека ви уверя, че това са теми, които са от изключителна важност за нашата комисия. Не случайно организирахме днешната среща с вас. В четвъртък обикновенно депутатите не са толкова многобройни в залата в сравнение с понеделник, но това не означава, че те не проявяват интерес, тъй като е изключително висок градусът на напрежението в тази страна. Ще трябва да се започнат дебати с следващата комисия, след като тя встъпи в длъжност. Ще трябва да призовем всички ресорни комисари, като господин Скинас и госпожа Юрова, както и господин Йохансон, господин Райнер, господин Юпинайнен, господин Борелас от европейската дипломация. Трябва да се следи какво се случва не само в Либия но изобщо положението на мигрантите, които отиват в Либия или биват връщани в Либия. Тук има хуманитарни въпроси, които не могат да бъдат пренебрегвани. Това е истинска трагедия. Либия е провалена държава, вече не е и държава. И това е абсолютна трагедия. Така че благодаря, че сте тук, благодаря, че направихте всичко по силите си, за да ни уведомите. Дебатът продължава, разбира се, ще продължи и с бъдещите комисари и съвета. Много ви благодаря. Продължаваме с следващата точка без забавяне. Моля ви, които сте оцелели, да останете в залата.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 искам най да помоля заместник генерален секретар на СВД да ни извини за закъснението, защото имахме много разгорещен дебат, посветен на положението в Либия. Но нека сега да се спрем на формет е, операция София или военната операция на ЕСЕ е в южната част на Централното Средиземноморие. Извинете, но ще ви помоля да запазите тишина. Някои от нас се опитват да работят, така че моля онези, които напускате залата, да го направите възможно най-безшумно. Остава ни по-малко от а, е, един час и трябва да се опитаме да дадем заслушане на тази точка от дневния ред. Ще разгледаме текущото положение с операция София беше сменен главнокомандващият на операцията. Както знаете, основната цел на тази операция е да се сложи край на бизнес модела на трафикантите на хора в Централното Средиземноморие. Обсъждаме темата, чухме доклади по темата, обсъдихме развитието от Марен Остром през програмата Тамнис, която замесва операция Тритон в източното Средиземноморие и как се разви самият мандат. Той вече не обхваща изпращането на платони съдове, а само въздушно наблюдение и, както нееднократно беше казано, преди всичко оказва подкрепа на либийската брагова, охрана и е, е, за богатите за наблюдение на Средиземно море. Сега мандатът беше удължен до март 2020 година, като продължава да е временно прекратено изпращането на плавателни съдове в рамките на операцията и продължава се търси решение за свалянето на спасените мигранти на брега. За да ни обясни в подробност на всичко това, имаме удоволствието да приветстваме заместник генералния секретар на службата за външна дейност, господин Педро Серано. Ще ви дадем думата, за да ни обясните какво е положението, след което ще се опитаме да дадем думата на колкото може повече колеги и от тези, които искат да се изкажат. Моля ви, не забравяйте, че днешното ни заседание е до 12 часа и 30 минути. Предполагам, че ако надхвърлим предвиденото работно време, може би ще трябва да продължим след английски, защото може би преводачите ще си тръгнат след това. както вече казах, в основната част от мандата на операция София е, нарушав... е премахване на, на мисъс модела на трафикантите и как се отразява времето суспендиране на правата им съд в рамките на операцията. Господин Серано, имате думата. Благодаря ви. Мисля, че бях тук за последен път през месец април. Разбира се, сега от тогава парламента се смени и за мен е удоволствие да съм днес сред вас и да работим заедно с вас по тази тема и други теми, които може би са представляват интерес за вас. Както вече казахте, господин председател, операция София не е, действа в момента с пълния си капацитет. Както знаете, през месец март тази година, в края на месец март, беше подновен мандатът на операцията и тогава беше взето решението мандатът да бъде подновен за период от 6 месеца до месец септември тази година и мандатът става, остава непроменен, но с а, инструкции за главнокомандващи на операцията временно да прекрати разгръщането на плавателни съдове в рамките на операцията. Такава беше споразумението постигнато в съвета и такива бяха ръководните насоки на съвета. Съвета има пълното право да контролира и да определя стратегическите насоки на операцията и да дава инструкции на главнокомандващия как трябва да ръководи операцията. И така беше зато решението да бъде временно прекратено разгръщането на плавателницата в рамките на операцията. Решението беше преразгледано и подновено през месец септември, в края на месец септември по-точно. И операцията запазва мандата си, но отново е, остава в сила временното прекратяване на разгръщането на военноморски капацитет. И както каза господин председателят, мандата е до март 2020 година. На всеки, момент, всеки един момент обаче съветът може да вземе решение да промени инструкциите дадени на главнокомандващи и да реши да бъдат изпратени и плавателни съдове в рамките на операцията. Това всеки един момент може да се случи в рамките на съвета за сигурност извинете, в, в рамките на съвета за политика и сигурност, като комитет на съвета. Към момента се използват само военно въздъшни наблюдателни действия в рамките на операция София и, както каза председателят, основната част от мандата на операцията е борба с трафикантите на хора и капацитетът за нарушаването на този модел всъщност в момента е намален. Въпреки това, както казахме, продължават операциите по наблюдение на подозрителните плавателни съдове и мога да ви кажа, че от 1 април насам до днешна дата 124 плавателни съда са били ам, спрени за контрол за, по подозрение за трафик на мигранти. Съгласно резолюцията на съвета за сигурност на ООН имаме такъв мандат, но има и други части от мандата, които се изпълня по този начин, като например прилагане на военното ембарго, наложено от света сигурност на ООН и се изисква от всички плавателни съдове в региона също така да предоставят сведения за евентуалния трафик на петрол. От самото начало операция София разработи и допълнителни свои функции паралелно с основният си мандат, а именно борбата с мигрантите. Става дума за обучението, което се предоставя на либийската брегова охрана. И обучението продължава. Продължаваме да организираме обучения за бреговата охрана 260 служители са били обучени от април насам. Обучението на служителите на бреговата охрана на Либия е много важно в действителност, тъй като искаме да гарантираме, че либийската брегова охрана действа възможно най- доколкото това е възможно, зачитайки международните стандарти, т.е. като спазват правата на шиботни съдове в либийски води и в случай, в рамките, извинете, на програма за СОЛАС, програмите по програмите за Международната конвенция за безопасност човешкия живот в морето се осъществяват а, операции за издирване, спасяване в открито море и хората са връщани на либийска територия, т.е. спасените в открито море хора са върнати на либийските брегове и работим в сътрудничество с ВК, БОН и Международната организация по миграцията, да се, да се гарантира възможно най-голяма степен, че се спазват правата на спасените лица. Това е основната цел на обучението, което предоставяме. Вече бяха обсъдени конкретните брой спасени мигранти на последното предишното изслушане. Както знаете, има сериозно намаляване от началото на годината. Общият брой на пристигналите в Италия и Малта по море са 13 000 и около 13 500 души, а Либийската брегова охрана е спасила и върнала на либийска територия около 8000 души, т.е. 000 и 600 души по-точно към момента. Такова е положението към момента. Предполагам също така сте наясно какви бяха причините за временното прекратяване на разгръщането на военноморски капацитет. Към момента държавите членки продължават да обсъждат какво трябва да се случи с спасените в морето и къде трябва да бъдат свалени тези хора, т.е. дали на европейска територия, кода къде. Т.е. темата далеч надхвърля самата операция София, но пряко се отразява върху операция София, тъй като държавите членки искат да намерят някакво общо споразумение, което се прилага към всички спасени лица в рамките на операция София. Това е положението към момента, което не е особено удовлетворително, трябва да ви го призная. От никоя гледна точка и държавите членки са напълно наясно с това и работят за намиране на някакво решение и ние ги насърчаваме да го направят колкото, колкото можем и им помагаме в това отношение. Операция София няма в мандата си пряко записан мандат за спасяване на хората в открито море, но няма нужда от такъв мандат, защото все, всеки субект в открити води носи задължението да спасява бедстващи хора. И операция София извършва спасителни операции и през както функционира операцията е са спасени над 45 000 души не само като не само в рамките на мандата си за борба с трафика на хора, но и в спазване на международните задължения за спасяването море. Като казвам, 45 000 души бяха спасени. Основната цел е да спреме край на трафика на хора, тъй като именно трафика на хора остави под риск живота на мигрантите и това е основната цел на операция София. Това, което мога да ви кажа като стъпителни думи, с удоволствие ще отговоря на евентуалните ви въпроси. Последно уточнение – защо положението в Централното Средоморие е толкова тежко, ми преди всичко поради кризата в Либия. И за това приоритет за нас е преодоляване на кризата в Либия и намиране на някакво трайно решение в страната. Това, според мен, трябва да бъде основният ни приоритет. При всички случаи, благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Серано, от името на Европейската служба за външна дейност. Бих Искам да приветствам добро дошъл и господин Летенен, който представлява съвета и финландското председателство. Председателството няма специфичен мандат по отношение на операция София, но могат да отговорят на въпросите ви, ако имате конкретни въпроси към тях. И бих искал също така да отбележа, че изпратихме и покана към равнокомандващията на операция София контрадмирал Кредендино, който обаче не присъства на нашето ни заседание. И така пристъпваме незабавно към мандата. Виждам, че има координатори в залата, така че те ще получат думата при първия тур, разбира се, но и други колеги заявиха интерес да се изкажат и те ще получат думата. И започваме с господа Зипа. Благодаря ви, благодаря и за изложението. Към момента операция София се свежда до въздушно наблюдение. Няма да навлизам в подробности, ще отбележа само, че по този начин не може да го изпълнявате операции за изтигване и спасяване, може само да осведомявате либийските бегова охрана, които могат да спасят хората и да ги върнат обратно в Либия. Т.е. хората няма да се отдавят в морето, но ще се върнат, бъдат върнати обратно в Либия. Някой нарича това спасяване, аз обаче имам известни съмнения. Дали това по някакъв начин ще наруши моделът на трафикантите на хора и в това не съм сигурна, защото ако тези хора не могат да, да прекарат хората до Европа и затова да вземат парите си, може би ще използват други начини да, да продължат бизнеса си, изпращайки послания с искане за откуп на семействата на мигрантите или е, чрез е, продажба чисто и просто на тези мигранти, които са в техни ръце. Така че имам съмнение до каква степен изобщо вашата дейност помага за основният ни мандат. Имам и друг въпрос, свързан с прилагането на ембаркото за оръжия на ООН. Доколкото разбирам, това означава, че никакви оръжия не бива да бъдат изпращани до Либия. И въпросът ми е как може да гарантирате изпълнението на тази част от мандата си чрез въздушно наблюдение. Надявам се, че няма да го прави държавите, също са информирайки либийската брегова охрана. И още един въпрос. Друга ваша задача е да събирате информация за незаконния трафик на, експо... на петрол, изнасян от а, Либия. Отново, как събирате информация, кого осведомявате и как може да гарантирате, че не се допуска такъв а, трафик и как всичко това се вписва в усилията за възстановяване на стабилността в Либия и в каква степен изобщо може да помогне. Благодаря ви. Госпожо Интвелт, имате думата, ако искате, разбира се. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Първият ми въпрос. Остана с впечатлението, че гледа следващо положително на сътрудничеството с и обучението на либийската бъргова охрана. Но мисля, че чухме немалко съмнения тук в тази зала за това какво прави либийската бъргова охрана и в каква степен тяхната работа отговаря на нашите стандарти. Така че бих искал да чуя вашето мнение по въпроса. И на второ място, сведенията, които събирате в рамките на различните части от мандата си, с кого споделяте тази информация по-точно? И как се осъществява този обмен на информация? Благодаря ви. Госпожа Кунке, благодаря ви, господин председател. Та въпросът ми е, как може да последите действията на Либийската бъргова охрана? Как се осъществява надзора? Дали само разговаряте с служителите на бърговата охрана или разговаряте и с спасените лица? И защо наблюдението и оценката не се осъществяват по обществено достъпен начин. Ние нямаме е, достъп до вашите доклади, а те са много важни за вътрешната ни работа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Не виждам представителят на идентичност и демокрация, не виждам и представител на ЕКР. такъв случай преминаваме към Гуе и госпожа Дейли. Благодаря ви, господин председател. Аз имам фундаментален проблем с операция София. В Ирландския парламент доста разглащено спорихме за участието в тази операция. Както знаете, Ирландия е неутрална държава, която участваше преди това в операциите за поспасяване в Трито море, но после се оказа, че участваме в операция София, която на практика е военна операция. И която между другото се занимава и малко с спасяване в открито море, но на практика това е военна операция в по-голяма степен и ще кажа, че вие самите го, казват, го казахте. А, спасявате хората в открито море, защото сте длъжни, които ги връщате в Либия, където а, ги измъчват, а, подлагат ги на всякакъв вид турмоз. И бих искала да ми кажете малко повече какво точно прави операция София. Можем да си говорим общи приказки, но ако погледнете капацитетът за който разполагате и липсата на прозрачност. Как Европейския парламент може да осъществява своя контрол и как може ние, като членове на Европейския парламент, да имаме някаква информация за разгледаните до сега случаи? Знаете, че имаше инцидент на 26 октомври тази година, в който самолет Falcon на френските въздушни сили в рамките на операция София беше, а, участваше в инцидента с а, представители на либийските а, военни сили. Въпросът ми е дали и на милиците на място. Така че дали операция София е в някаква връзка с милиците и дали изобщо им, част от мандата ви е да се защитават плавателниците до Средно море от нападения на милиците. Изобщо каква е връзката между операция София и Франтекс в рамките на Централното Средомерие, как се осъществяват надзорните действия. Добре ще бъде да ни помогнат, да ни дадете повече информация. И също така ще бъде много добре, ако може да ни уверите, за информацията, която изпращате в региона за бедстващите плавателни сили. Дали съобщавате тази информация на всички плавателства, които се намират в близост, включително на търговските и цивилните плавателни съдове. Това е много, много важно за нас. И накрая въпросът ми е за обучението. Казах, че 206 служители на върховата охрана са били обучени. Дали Обучават и представители на милициите? Има ли повече обучени хора или само това са всичките обучени? Дали да прави някакъв подбор на участващите в, в, в обученията и всъщност какъв процент от хората са, са са приключили цялото обучение, не само са се записали за него. И между другото, доколкото разбирам, може би няма да се, да се замислите за някои нови обуча... обучители, тъй като се изглежда, че поведението на служителите на Либийската брегова охрана не отговаря на това, което бихме очаквали като поведение от обучени служители, така че как може да ни гарантирате, че ние самите не участваме в отблъсквания, защото по всички сведения изглежда, че участваме. Господин Костер, имате думата. Благодаря ви. Въпросът ми е много сходен с този на Биргит Зипел, но от малко по-друг измерение. Целта на мандата е да наруши бизнес модела на трафикантите на хора и освен това, тъй наречената либийска брагова охрана би трябвало да получи допълнително обучение а удълженият мандат изобщо не предвижда капацитета за изпълнение издирване и спасявания. Въздушното наблюдение не води до спасяване на човешки животи, а спасяването от тъй наречената либийска брегова охрана всъщност представлява залавяне на мигрантите в открито море и връщането им в затвореният кръг на тормозце и изтезания. Какво ще направите, за да изпълните задължението съгласно международното право за спасяване на човешки живот? А това означава да хората да бъдат заведени до безопасни места в Европа, а не да се заобикаля международното право и принципа за неотпускване. Благодаря ви. Това бяха въпроси. Няма други желащи да вземат думата и в такъв случай отново давам думата на заместник генерал секретар на СВД, господин Педро Серано. Надяваме се, той ще се опита да отговори на всички въпроси, които бяха зададени конкретно на СВД за операция София. И основният въпрос е бизнес модела на трафикантите на хора, които осъществяват такива ужасяващи на нарушения на правата на човека и какви са прогнозите ви за бъдещето на операция София? Какво ще направите, за да сложите край на човешките трагедии и срамът, който се случва редовно? Имате думата. Всички сме наясно, че се разиграват трагедии. Няма никакво съмнение в това. Няма нужда да убеждавате в това, когато и да било нито мен, нито когато и да било в е СВД. Въпросът е какво можем да предприемем, за да се справим с това положение. Вече казах, че трябва да положим повече усилия за решаването на проблемите в Либия. В Либия има признато правителство, то е признато от, е, от ООН. Независимо от това дали това ни се нрави или не, това правителство разполага със своя брегова охрана и военноморски сили. Това е законовата уредба, в рамките на която трябва да работим. Ясно е също така, че това правителство не се ползва с подкрепата на всички либийски граждани. В Либия сме свидетели на яростни боричкания за властта. Свидетели сме на много тежък конфликт. Либия е не само страна разкъсвана от тежък конфликт, тя има и своите специфични особености, които допълнително осложняват нещата. Та въпросът е какво можем да предприемем в тази много трудна ситуация – през 2015 година, когато положението бе доста по-различно, и тогава бе тежко, но може би не толкова тежко, започнахме операция по издирването на мигранти, пресичащи Средиземноморието на път към Европа. Тази операция започна след два последователни инцидента в открито море, при които загинаха над 2000 души. Няма съмнение също така в това, че морално и политическо задължение на Европейския съюз е да предприема такива действия. Не само наше задължение, е, но в момента ние сме единствените, към момента ние бяхме единствените, които предприемаха подобни действия. Това бе положението през 2015 година. От тогава насам броят на пресичащите Средиземноморието хора значително намаля. През 2015 броят им бе 250 хиляди, а сега в Либия се връщат около 7500 души, а онези, които са достигнали до Европа, са около 14 000. Тези цифри нямат нищо общо с броя на пресичащите Средиземноморието през 2015 година. Многобройни са причините за това. Задачата на операция София продължава да е разбиването на бизнес модела на трафикантите и незаконно превеждащите хора през граница. За целта трябва да извършваме дейност не само в Либия, но и на целия африкански континент. Вече го правим, например в региона на Сахел. Органите за сигурност и отбрана там упражняват контрол върху престъпността в региона, за да не се насочват още повече хора към Либия, където да рискуват живота си. Виждате, че много фактори се намесват в опитите за слагането на край на тази човешка трагедия. Проблемът не е само в Средиземноморието. Към момента, за съжаление, операция София не може да действа с пълния си капацитет, тъй като не можем да разгръщаме военноморски ресурси. Факт е, че сме ограничени във възможностите си за действие. Затова държавите членки трябва да вземат решение не само за София, но и принципно решение, за да сме в състояние да се справяме с подобни трагедии и в бъдеще. В момента се водят разговори, да се надяваме, че когато се намери решение, ще може по-ефективно да работим за решаването на проблема с незаконната миграция както и за спасяването на човешки живот. Но няма спор в това, че става дума за военна, за военно-морска операция. Никой никога не го е поставял под въпрос. Мандатът ни не предвижда издирвателно-спасителни действия, но това е задължение по международното право, така че няма нужда изрично да го поменаваме в мандата си. Когато сме в, в близост до бедстващ кораб, сме длъжни да окажем съдействие. Задължени сме по международното право. когато от въздуха видим бедстващ кораб, се свързваме с Центъра за издирване и спасяване в открито море не се свързваме с кораби, които са в близост до бедстващия кораб, тъй като има опасност да се намесим в работата на компетентните органи по международното право. По международното право компетентните органи са центровете за издирвателно-спасителна дейност в открито море. Именно с тези органи се и свързваме, когато засечем от въздуха бедстващ кораб. Задължени сме да го направим по международното право. Попитахте също на кого докладваме в рамките на мандата си. Що се отнася до евентуал, евентуален евентуална контрабанда на нефт или нарушение на уражейното ембарго. Докладваме на ОНЕ. А що се отнася до сътрудничеството, то не мога да дам нито положителна, нито отрицателна оценка. Опитваме се да окажем съдействие в много трудна ситуация. Говорихте за либийските милиции. Не си сътрудничим с либийски милиции. Сътрудничим си с либийската брегова охрана. А тя е отговорна спрямо либийското правителство, което пък е признато от ООН. И Либийската брегова охрана е една от малкото структури за сигурност и охрана в страната, която се намира под контрола на държавата в много трудната настояща ситуация в страната. А къде са трафикантите на хора, незаконно превеждащи хора през граница? Те са на либийска територия и не само там но в случая трябва да си сътрудничим с компетентните органи в Либия. И най-добрият начин, по който можем да го направим, е да работим заедно с, европейската, с либийската брегова охрана. Да направим така, че тя да работи съгласно международните стандарти. Зададохте и въпрос за инцидентите. Когато се стигне до инцидент и ние получим информация това то изискваме разяснения от либийската брегова охрана. взехме решение за установяването на механизъм за мониторинг. Такъв механизъм всъщност вече действа. Либийската брегова охрана трябва редовно да докладва за дейността си пред операция София. Операция София извършва в момента наблюдение от въздуха, за съжаление само от въздуха. Това за нас също е възможност за мониторинг. Взехме решение също така да следим положението по-отблизо и в Триполи. Но, както знаете, настоящата ситуация в Триполи в момента ни възпрепятства. Извършваме затова мониторинг върху дейността на либийската брегова охрана. Опитваме се да гарантираме дейността и да е в съзвучие и с инструкциите, които са и били дадени по време на обученията, които провеждаме. Мисля, че отговорих с това на повечето от зададените ми въпроси. Председателят, нека и аз направя един коментар – Може би госпожа Кунки иска да наблегне на прозрачността, но нека и аз кажа нещо. Знаете, че тук в комисията Либе сме приели не една резолюция, в която твърдим, че Либия не е сигурна страна. Трябва да можем да имаме партньор отвъд Средиземно море. Преди Либия бе провалила се държава, сега като че ли вече изобщо няма държава. Едно е либийската брегова охрана да охранява либийското крайбрежие, съвсем друго е европейски плавателни съдове да връщат хора спасени в Средиземноморието. Извън да ги връщат от територия извън либийските териториални води към Либия. Такъв бе случаят с един италиански кораб. Бе постановена присъда от Европейския съд по правата на човека. Именно поради това, че спасените и върнати в Либия хора не са могли да упражнят правото си на неотблъскване. А това е едно от основните права, закрепени в Женевската конвенция за статута на беженците от 1951 година. Тази конвенция е не е само международен правен акт, тя е ратифицирана и от Европейския съюз. Тя е в основата на член 18 от Хартата на основните права на Съюза. Там е закрепено право на търсене на убежище в Европейския съюз. Хората, които са извън териториалните води на Либия, имат право да подадат такава молба за убежище. Връщането на хората от тези зони към Либия е в нарушение на международното право. Какво смятате вие по въпроса? Едно е, според мен, хората да бъдат засичани от либийската брегова охрана. Съвсем друго е да бъдат връщани хора от зони, които са извън юрисдикцията на либийската брегова охрана. Така хората отново се поставят в положение на несигурност. Много често се извършват тежки нарушения на правата им в центровете за задържане в Либия. Госпожа Кунке за прозрачността. Имам въпрос за мониторинга, който извършвате върху дейността на Либийската брегова охрана. Разговаряте само с служители на Либийската брегова охрана ли или и с спасени лица? Може ли също така докладите ви по този механизъм да станат публично достояние? Ние трябва да се запознаем с тях. Не съм сигурна, че отговорихте добре на въпроса ми. Но като че ли отговаряте на всички въпроси, позовавайки се на либийската брегова охрана. Твърдите, че не разговаряте с милициите. Но инцидента, за който говорих, бе инцидент, при който бе, бя, бе замесена либийска милиция. НПО бе обект на агресия от страна на тази милиция. Участвахте в тези събития и вие. Искам просто да разбера как действате по места. Необходима е повече прозрачност. Би било добре да ни дадете повече информация. Господин Серано, благодаря. Мисля, че всички тук сме на едно мнение. Никой никога не е твърдил, че спасените в открито море следва да бъдат върнати в страна, която не е сигурна. Нямам информация за това по операция София някога да са били връщани хора на либийска територия. Не се е стигало никога до нещо такова. Много са ясни оперативните ни инструкции по въпроса. Ясно е разписано там не къде да бъдат върнати хората, а как да бъдат върнати и не е ясно разписано, извинете, как да бъдат върнати хората, а не къде да бъдат върнати. Това е въпросът, който обсъждат държавите членки. Но никога плавателен съд на операция София не е връщал когато и да било към Либия. Опоменахте случай, по който вече е постановена присъда, но този инцидент няма нищо общо с операция София. Мисля, че ние изцяло спазваме действащото право, дори и повече от това. Говорихте за либийска милиция, извършила посегателство срещу НПО. Какви са подробностите по случая? Случаят е от 26 октомври тази година. Става дума за кораба CI, а либийската милиция се нарича Салала. Добре, не съм чул тази част от изказването ви. Нямам информация по този инцидент, но с удоволствие ще проследя. Ще видя с каква информация разполагаме и ще ви я предоставя. Извършването на мониторинг и дали разговаряме с спасените лица. Работим по тази линия най-вече заедно с ВКБ ОНЕ и Международната организация за миграция. Работим заедно с тези две организации, за да могат да бъдат регистрирани спасените лица. Говорихте за правото на убежище. Правото на убежище е право, което могат да упражняват онези, които се нуждаят от международна закрила. Но първо трябва да се установи дали даденото лице се нуждае от международна закрила. За целта работим заедно с ВКБ ООН, както и с Международната организация за миграция. След като се направи предварителната проверка, и се установи, че лицата се нуждаят от международна закрила, то те могат да бъдат изведени от Либия, докато не се намери окончателно решение тук трябва да се намеси Европейският съюз. Операция София не е решението на всички проблеми в Либия. Имаме ограничен капацитет за действие. Сега капацитетът ни е още по-ограничен, тъй като не можем да разполагаме военноморски ресурси. И трябва да видим какво можем да направим с този капацитет. Но проблемите са прекалено сериозни, за да могат да бъдат решени само от операция София – по въпроса за прозрачността, всеки път, когато към нас бъде отправен въпрос, предоставяме информация. Редовно към нас се обръщат с въпроси медиите. С удоволствие ще докладваме и на вашата комисия, както и на други структури в Европейския парламент, за да ви предоставим всички необходими разяснения. Разполагаме с съответните процедури за предоставяне на европарламентаристите на класифицирана информация. Можете да се възползвате от тях. Благодаря ви, господин Серано. Дадохте най-доброто от себе си. Дори успяхме да приключим преди предвидения краен час с сутрешното си заседание. Преди 12.30. Приключихме на време тази сутрин. Ще продължим днес след обед в 14 часа. Благодаря. Ще се видим след обед.